Па. Bardzo proszę, abyśmy mogli. Нека да започнем работа. Както вече сте забелязали, господин комисаря вече е тук и чака, така че бих искал да дам ход на нашето заседание. точно както се споразумяхме вчера. По силата на предложението на госпожа Нойтра ще отложим гласуването относно стратегията за лесовътството. Разбирам, че сега ще разгледате е, вашата стратегия. Можем ли да започнем гласуването? Въпросът ми е следния. Кой е за отлагане на вота? Кой е за отлагане на гласуването? Кой иска да се отложи гласуването? Заповядайте, господин Де Кастро. Сменил съм си мястото. Тук седя. Трябва да ви кажа, че тази сутрин обсъдихме въпроса с госпожа Кьостингер искаме да представим едно устно изменение преди гласуването с цел да се включат някои аспекти, които не са залегнали в компромисните изменения. Докладчика госпожа Кьостингер прие нашето предложение. Ето защо ние смятаме, че не трябва да се отлага гласуването. Нека да чуем Елизабет Кьостингер обаче. Председателя. Госпожо Кьостенгер, бихте ли взели отношение? Искам да благодаря на Пауло де Кастро. Говорихме за едно изменение, което не засяга компромис 7. Става дума за текст, който е изключително технически по своя характер – задава много големи подробности. Нямам проблем по същество. Когато става дума за устни изменения обаче, трябва те да бъдат одобрени. Не можем на този етап да променяме списъка за гласуване. Аз обаче съм готова да приема устното изменение. Господин Федерле, искате ли думата? Просто искам да приканя колегите да работят малко по-бързо, защото всички се опитахме да съберем колегите за гласуването. Сега групата на социалистите приема да се гласува, иска да има устно изменение. Гласуването беше предвидено за след обед. Е, за бъдеще трябва да работим по-добре, защото аз се опитах да събера максимално много колеги. Имаме важни заседания в комисията ИТРЕ, така че за бъдеще моля ви да работим с малко по-голямо планиране. Уважаеми колеги, комисаря чака, ще започнем нашето заседание и ще вземем решение точно преди да дойде времето за гласуване. Сега ще дадем думата на комисаря. Решението ще се вземе преди да гласуваме, защото комисаря сега чака. Не можем да гласуваме сега. Jeszcze będzie, będzie e, e, pani poseł e, e, Kostinger, pani będzie miała czas jeszcze na... Госпожо Кьостингер, и вие ще имате малко повече време за допълнителни разговори. Ще вземем решение преди да дойде времето за гласуване. Тогава ще решим дали да се гласува или не. Сега започваме нашето заседание с комисаря, не можем да го караме да чака. Благодаря.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 zacząć od... Chcę zacząć, proszę Państwa. Уважаеми госпожи и господа, искам в началото да се извиня на господин комисаря за това, че забавихме малко работата в рамките на заседанието. Добре дошли на всички отново. Започваме едно заседание, което чакаме от дълго време. Среща с господин комисаря. Много отдавна чакаме такава възможност. Имаме сериозни въпроси, които трябва да обсъдим. Комисаря вече направи изявления по много от нещата, които ни вълнуват. Сега аз няма да говоря по тази тема, защото така или иначе времето напредна. Преди да дам думата на комисаря обаче, бих искал да приветствам нашите гости. Тук има млади фермери от района на Ардеш. Там а, депутат е господин Дантан. Добре дошли, вие сте надеждата на европейското земеделие. Дошли сте в един много подходящ момент. Какво по-добро като тема за обсъждане по време на вашето посещение от една среща с комисаря? Тук има и други представители на комисията. Директор Плева от комисията е тук. Членове на екипа на директора са тук. Добре дошли на всички. Заповядайте, господин комисар, имате думата. Uh, Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Благодаря, че организирахте е, тази среща относно упростяването на общата селско-стопанска политика. За мен това е един приоритет и Изключително важно е да се намали административното бреме за земеделските стопани в Европа. Новото ОСП съществува сега само в продължение на три месеца и наистина изключително голямо предизвикателство за замеделските стопани да се приспособят към това. Трябва да е, подчертаем, че опростяването е споделена отговорност между европейските институции и държавите членки и трябва да направим всичко в посилите си, за да опростим е, системата в интерес на замеделските стопани. В хода на преговорите по новото ОСП Държавите членки проискаха да има по-голяма гъвкавост. В много случаи, когато се отразява конкретните специфични характеристики на държавите членки, това е много важно, що се отнася и до прилагането в преките плащания развитието на селските райони. Искам да ви напомня, че в хода на преговорите комисията много често напомняше на държавите членки, че допълнителна гъвкавост ще е, има своето, разбира се, отражение върху прилагането и ефективността на схемата. Анализа относно избора за изпълнение, направен от страна на държавите членки, е, стига до констатациите, че в държавите членки не използват всичко, което е, им е предоставено в рамките на реформата на ОСП и много често е, схемите за подкрепа в крайна сметка се контролират трудно, което пък от своя страна има последствие за администраторите и ползвателите. Господин председателю, благодаря ви наистина за отклика е, тези 10 страници, свързани с поканата ми и значимостта, която очертавате на промяната в ОСП. Това е изключително важно за нашия дебат и много внимателно се запознах с всички тези аспекти. Документът обхваща много а, области от ОСП и критериите за допустимост за плащане във връзка с производството също така, селекция, във връзка с отглеждане на животни и всякакви други мерки, които трябва да се прилагат, определението активен замеделски стопанин, малки, древни схеми, замеделски стопанства и други. Така че е изключително важно да се анализират всички тези а, предложения, както и предложенията на всички заинтересовани страни в хода на цялото портфолио, целият портфел на ОСП. А, ние споделяме много от вашите приоритети и притеснения. Разискванията са също така са в ход и с представителите на гражданското общество, с представителите на различните реки, региони, с многообразието на интересите. Знае, че като депутати вие сте в прех контакт с вашите избирателни райони и този опит е изключително важен за общия принос относно упростяването на ОСП. Така че с интерес очаквам а, размяната на мнение днес в областта на упростяването. Искам да ви напомня за трите основни принципи, които ни ръководят – Основно политическите решения в реформа 2013 трябва да се спазват. Предположенията за упростяване не трябва да разхлаби финансовото управление на програмите и приоритет трябва да имат унези региони и земеделски стопани, където има по-големи е, тревоги. Това са основните принципи на днешните разисквания. Нужно е да има стабилност, за да се извърви е, целият процес на реформата. Задачата не е лесна. Стабилността е изключително важна, що се отнася и до финансирането и инвестициите. И това е област, на която аз ще обърна внимание. На първо място екологизацията. Вероятно няма да се изненадате, че всичко това е свързано и с преките плащания. След прегледа от едногодишното изпълнение се стигна до конкретни констатации със съответно фокусните зони и други елементи. Някои от вашите предложения, разбира се, ще се бъдат насочени към отново откриване на политическите споразумения. Това е част от упражнението за упростяване – Разбира се, има какво да се подобри. Може би и трябва да разгледаме и основния акт. Пазарните мерки на следващо място вече няколко месеца се преразглеждат по ваше предложение. заедно с Генерална дирекция Агри разглеждаме програмата имайки предвид хармонизацията, която може да се извърши съобразно актовете от комисията. Това е много важно, защото се има предвид също така и ролята на държавите членки, на институциите, на комисията, що се отнася до общия пазар. Изключително голям е броя на правните актове. Това е много трудно и трябва да се а, извърши сериозен анализ. Що се отнася до частното складиране, схемите за плодове и зеленчуци и други са много важни инструменти, които а, трябва да бъдат използвани тогава, когато е необходимо. Третата област е свързана с докладването. Това, разбира се, също е източник на административно бреме. Всички е, заинтересовани страни е, го изпитват. И искам да кажа, че упростяването ще продължава да бъде един е, непрестанен процес. Имаме и ясна отговорност и максимално в кратък срок. Трябва да го изпълним, като спазваме основните принципи. Е, бързо действие и добър пример за действието на комисията са следните много от вас, държавите членки също така, призоваха да се променят принципите за идентификация, що се отнася до животновътството, животните и съответно схемите за подкрепа във връзка и с делегираните актове. Моля за вашето сътрудничество, така че да можем бързо да променим този акт. На второ място. Що се отнася до прилагането на СЕП 2015 година що се отнася до удължаване срока 15 юни. Не би трябвало земеделските стопани да страдат в първата година на изпълнението и затова направих тази промяна. И в заключение, искам да ви напомня, трябва да бъдем прагматични и гъвкави в нашия подход. Опростяването не може да се случи мигновено, но малките стъпки ще доведат наистина до опростяване на процесите за земеделските стопани. Някои от процесите са по-лесни за изпълнение от други. И в крайна сметка трябва да вървим към целта опростяване на схемите в интерес на земеделските стопани, които трябва да изпълняват програмата. Всичко това трябва да се направи в техен интерес и в интерес на конкурентоспособността и печелившия изход в сектора ще ви представя моите предложения и съответно моя ангажимент в тази област. Много внимателно се надявам, че ще бъдат проучени предложенията. Надявам се, че ще работим конструктивно. Селско-стопанския съвет трябва да стигне до решение относно опростяването. Разбира се, от ваша страна ще приветстваме ваша инициатива в тази насока. Може би е доклад собствена инициатива и е, вероятно през лятната вакансия ще можем да поработим, за да започнем активно нашата съвместна работа през септември. Благодаря ви много. Много благодаря, господин комисар. Уважаеми госпожи и господа, в моя списък с желащи да се изкажат има повече от 30 човека и още колеги искат името им да бъде добавено, предлагам следното. Координаторите да получат по две минути, две минути, всички останали по една минута, защото разполагаме с един час и половина, не повече. Нека да започнем с координаторите. Моля ви да не забравяте, че сме изпращали бележки в писмена форма чрез политическите групи. Те вече са стигнали до комисията. Започваме с господин Дес. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Хоган, за това, че дойдохте тук в нашата комисия. Ще говорим по най-наболелите въпроси с вас казахте, че административната тежест за фермерите трябва да се намали. Е, за самите администрации това също въжи. В момента ставаме свидетели на изключително хаотично изпълнение на политиката по селско стопанство. Всеки ден ми звънят, е, за да ми се оплачат, че никой не знае точно как реформите ще бъдат приложени на практика а много е заложено на карта. Знаете, че искахме през 2015 година да се разгърнат реформите. Знаете, освен това, че имаше искане да има отлагане е, на реформите за следващата година. Какво ще направите в тази връзка, господин комисар? Какво смятате да правите? Вчера прочетох, че комисията планира да прехвърли датата от 15 май за 15 юни. Това само слухове ли са или наистина се планира нещо подобно? Освен това чуваме, че се планира двустепенен подход. Първия ще бъде приложен по-бързо, по отношение на прилагането на реформата в рамките на съответната селско-стопанска година, мисля, че комисията трябва да следи е, за това какво се случва. Ще ви дам само един пример. Да допуснем, че има един жив плет около едно поле и има една пътека между плета и полето. Е, съответно, този жив плет ще се тълкува ли като прилежащ към полето или не? Такива въпроси има много, те трябва да се обсъдят е, и то до следващата година. Мисля, че има и други теми, които трябва да бъдат разгледани. Постоянно идват жалби, оплаквания от е, земеделските стопани. Надявам се, че вие ще решите всички тези проблеми. Надявам се и това е надежда на всички колеги от групата, че ще намалите бюрокрацията в сърското стопанство. Желаем ви всичко най-добро. Най-напред благодаря господин комисар за това, че дойдохте да говорите за упростяване и премахване на бюрократизацията. Много важен въпрос. Положихме огромни усилия за реформата по време на предишния мандат. Вместо дебюрократизация, резултатът като че ли е ако не осложняване, то поне не липса на упростяване. Това казват и фермерите. Ние работихме като група на социалистите демократите по поредица от предложения, които обаче господин комисар предложенията които не предполагат промяна на правното основание, може да са интер, интересни, но няма да дадат желания резултат. Присъединявам се към казаното от господин Дес. Искаме да знаем какъв график имате предвид през следващите месеци. Бихме искали да разберем дали от анализа на екологичния аспект на политиката можем да разчитаме на средносрочен преглед, който да ни даде възможност да извлечем онези екологични ползи, на които държим, без обаче да пречим на производителите. Председателят. Господин Николсън. Благодаря, господин председател. И аз искам да се включа към приветствията е, на комисаря. Радвам се, че упростяването на ОСП е сред неговите приоритети. Реформата от 2014 година и си поставяше амбициозни цели. Много от промените, както виждаме, са напълно неприложими. Вие ще посетите Северна Ирландия в края на седмицата и се надявам програмата ви да позволи среща с повече фермери. Те ви очакват. Сложността на последната реформа създаде чувство на страх. Националните и местни власти налагат една гъвкавост, която не се прилага на местно ниво. Останах с впечатление от встъпителните ви думи, че в хода на реформата вашата комисия е била много отворена и така, готова да приеме промени. Аз имам опит от тази реформа комисията си остава е, такава каквато беше твърдоглава, е, не е отказваща да приеме промени и когато ние се в парламента се опитваме да въведем нещо, някакво облегчение, вашата комисия казва не, не, не. А вие идвате и ни говорите за упростяване. Ние ще работим с вас не поклащайте глава, защото знаете, че съм прав. И в тази комисия знаят, че съм прав. Когато се опитваме случва се човек да направи истинска грешка, не бива да има драконовски мерки към единното плащане. Ние искахме това да стане, но комисията каза не, не, не. Аз искам вие да кажете да, да, да и да работите с нас. За щастие, господин комисарят може да каже, че не е бащата на реформата. Благодаря. Благодаря ви за встъпителните думи. Благодаря ви за това, че упростяването на ОСП е за вас приоритет. Благодаря ви за продължаването на срока за представяне на сроковете. Няколко думи за схемите за сертификация. Според мен те са много важни за екологичния аспект. Схемите за сертификация могат да бъдат на високо ниво на опазване околната среда. Според мен тези схеми могат да бъдат ефективен инструмент за намеляване на процента на грешки в екологичния аспект. Защото трябва да има подход насочен към постигането на цели. Тези схеми улесняват улесняват дейностите и намаляват бюрократичната тежест. Някои държави членки вече има доста схеми, които са задължителни за фермерите и те дават своя принос е, към опазването на околната среда. На 22 февруари вие обявихте одобряването на френска схема за сертификация. Моят въпрос към вас е готов ли сте да одобрите повече схеми за сертификация в повече държави членки? Може ли комисията да обясни също така какъв ще бъде процесът, при който ще се оценяват схемите, за да могат държавите членки да се адаптират? И по-нататък, готов ли сте да одобрите схемите за сертификация преди срока за внасяне на молбата за плащания по ОСП? Благодаря ви. Искам да ви информирам, и да приветствам председателя на парламентарната комисия по бюджет. Добре дошъл, много се радваме, че сте тук. Госпожа Сенра има дума до сега. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Най-напред искам да кажа, че целта на нашата група е нова обща сълскостопанска политика, в която е, древните фермери ще имат правомощи за своето право, е, производство. Не бива да се допуска дребните фермери да бъдат е, изтиквани от ОСП. Това случва в Испания. Е, жизнено важно е да се намали бюрократизацията. Няма време за губене. Дребните фермери просто нямат време за да попълват е, всички документи, които ОСП изисква от тях. По-нататък. Има нужда от органи на публичната администрация, които да проверяват документите. Не бива да разчитаме на банките и други институции за да обработват процедурите по СП. Не можем да допускаме и реформата да се използва като претекст за прикриване на факта, че има фирми и отделни лица, които е, извличат полза от ОСП, без да имат абсолютно нищо общо с селското стопанство. Благодаря, господин Хауслинг. Да, господин комисар, благодаря ви много е, за участието ви в тази дискусия. Много ми е интересно да видя каква ще бъде съдбата на предложенията на парламента, когато стигна до комисията и съвета. Аз мисля, че вие трябва да се допитате до нези, които реформата засяга и оттам да формулирате целите и дейностите си. Имаше много критични забележки за изпълнението и прилагането на реформата. Голямата група, всъщност, най-голямата група, всъщност, даде своето съгласие за реформата в сегашния вид. Ние участвахме заедно на, в тристранна среща. Всяка група имаше свои предложения за промени, които всъщност обслужваха техните интереси. Сега виждаме, че реформата започва да се изпълнява в държавите членки и идеята за екологично приоритетни области – беше много важна за предишната комисия. И заедно с това обаче виждаме, че тази политика се прилага по 28 различни начина. Как да направим така, че реформата да се изпълнява в един и същи дух във всяка държава членка? Предвидени са широка гама от промени от обвързаните плащания. Аз не смятам, че това е в съзвучие с упростената ОСП. Трябва да отбележа и че дори някои от членовете на тази парламентарна комисия се стремят към предполагаемата промяна да сложат кръст на екологичния аспект. Това не може да се допусне. Ние държим на екологизацията и трябва да има обществени средства за е, обществено благо. Господин Агнио, както знаете, вашия предшественик упрости ОСП, като я направи много по-сложна. И сега тя стана още по-сложна в Великобритания поради работата на правителството, тъй като много компютърни експерти казаха, че е, различни документи могат да се подават онлайн. Е, стигна се до пълен провал, е, въобще стигна се до там, че цял куп правителствени служители от Великобритания дойдоха да ви молят на колене, да има отлагане на изпълнението. Колкото и да ми е неприятно, вие направихте нещо по въпроса, така че благодаря ви. От Великобритания, когато дойдоха да ви молят за разни неща, помолиха ли ви да отложите плащането за фермерите в Великобритания с 7 месеца? Отговорете, цяла минута успях да спестя, господин председател. Благодаря ви за това, каза председателя. Както вече казах, сега ще дам думата на комисаря. Вероятно той ще обясни е, някои от проблемите и следващите изказвания ще бъдат по-кратки. Благодаря, господин председател, искам да благодаря на изказалите си. По отношение на процеса, трябва да кажа, че очакваме заключение на съвета относно упростяването през май или юни тази година. Опитах се да кажа следното. Може би трябва да има доклад по собствена инициатива от ваша страна, за да има една обща позиция. Естествено, вие може да приемете ваши заключения. Трябва да кажа, че съм получил доста документи от името на различните политически групи, отделни депутати, много се радвам, когато ми пращате конкретна информация за конкретни казуси, там където има нарушаване на законодателството. Колкото повече примери, толкова по-добре ще знаем къде са трудностите с прилагането на реформата на място. Господин Дес, вероятно не сте ме чули, аз казах, че срок е прехвърлен от 15 май на 15 юни. Много държави членки, включително Великобритания, е, поискаха да се отложи е, този срок. Е, става дума за 7-8 държави членки. Естествено не става дума за бягане от отговорност. Държавите членки имат е, проблеми с изпълнението, така че ние направихме това като жест на добра воля към бенефициентите. Знаете, че от нас се искаше да отложим нещата. Дадохме 4 допълнителни седмици, за да можем убите, да бъдат отправени както трябва и да се избегне административното бреме. Така че, господин Агню, вие ми благодарихте дори е, с половиността. Знаете за изборите в Великобритания, знаете как стоят нещата. По отношение на другите въпроси, които каза господин Дес, другите въпроси, които той повдигна, има проблеми с тълкуването на разпоредбите, насоките в държавите членки. Създали сме конкретно звено, което да помага на държавите членки. То работи вече 8 месеца Неговата цел е да помогне за тълкуването на законодателството, което е прието от парламента и съвета. Тук става дума за е, онези казуси, които вие повдигнахте с плета, с е, полето и така нататък. Целта на това звено е да каже какви точно са правилата от гледна точка на регламента, ще следим за прилагането на духа на законодателството е, и ще следим дали във всички държави членки, например, тези буферни зони се прилагат както трябва. Както знаете, аз реших да отслабя малко санкциите в първите две години, тъй като става дума за нова политика. Има много държави членки, които още не са започнали както трябва системата за идентификация на земите, Знаете, че имаме възможност за санкции, но в първите две години няма да има санкции. Знаете, че няма да искаме до 2018 година да се предоставят снимки на съответните парцели. Това са част от мерките, които предлагаме, за да можем да помогнем на държавите членки. По отношение на сроковете, графика на работа, господин Кастро говори по този въпрос. Надявам се парламента да изчисти своята позиция до септември и да имаме пакет от мерки, който да бъде приложен до края на годината. Аз няма да чакам края на годината. Както вече ви казах, има мярка предприета по отношение на регистрацията на животните. Тя ще бъде изпълнена незабавно. Голямата част от мерките по упростяване обаче е, да се надяваме ще бъдат готови за обсъждане в рамките на вашата комисия и в рамките на съвета до края на годината. По никакъв начин не искам от вас да не внасяте изменения към базисния акт. Но поне в рамките на първата година моя приоритет ще бъде вторичното законодателство. Да видим какво можем да направим там Препоруките, които ще направим по отношение на базисния нормативен акт, ще ни дадат други възможности, като например във връзка с средносрочния преглед на ОСП по отношение на казаното от господин Никълсън и Северна Ирландия, да, поканих много фермери, надявам се, че много от тях ще дойдат поне няколко стотин. В петък вечерта ще се срещнем, ще има представители на синдикатите от Олстър, синдиката на, на земеделците от Олстър. Мисля, че като съзаконодатели е, ние имаме отговорност да слушаме внимателно какво ни казват фермерите. Съзаконодателите взимат решения заедно и комисията трябва да следи какви са вашите притеснения и аз се опитвам да го направя. Ние искаме ОСП да проработи и ако тя не работи, е, то ние ще имаме възможност да променим нещата в средносрочния преглед. По отношение на казаното от господин Хойтема, системата във Франция за сертифициране е само една от системите, които се прилагат. Мисля, че в Холандия тя вече е одобрена. Същото въжи и за Ирландия. Има обаче държави членки, които нямат още предложения за схемите за сертифициране. Ние можем да проявим откритост. Винаги може те да се свържат с нашите служби. Госпожа Сенра каза, че е, смисъла на тази схема е да даде възможност е, фермерите да запазят своя поминък, своето занимание. Някои от тях ще бъдат фермери на пълен работен ден, други няма да са такива. Ние се опитваме да помогнем да има разпределение на плащанията, преразпределение, ако естествено държавите членки решат да използват тази възможност. Знаете, че има много държави членки, които приеха една такава възможност. Това е една гъвкавост. Е, по този начин ще се облегчат разходите за труд на малките фермери. Фермерите от планинските райони също надигнаха глас това отношение. Така че в никакъв случай не се опитваме да изключим дребните стопани. Не, просто искаме да дадем максимални възможности на тези стопани да продължат да се занимават със своята дейност господин Хойзлинг, никъде не съм казал, че е, смятам да премахна екологизацията. Знаете, че политиката обаче е доста сложна, много хора вече го казаха. Знаете, че 30% от плащанията се правят възоснова на мерките за екологизацията. Това са пари на данакоплаците. И е, знаете, че и ние искаме да защитим околната среда в средносрочен и дългосрочен план. Това е от нашия интерес, то е свързано с е, плодотворността на земите, например. Ние имаме нужда от необходимата продукция, за да храним населението на Европа и то за много години напред. По отношение на Великобритания, Великобритания не инвестира на време в своята система и ето защо администрацията изпитва затруднения. Даваме малко повече време, за да се подобри положението и това ще е от полза за фермерите. Не искаме е, фермерите, например, е, да страдат. Е, системата LPAS трябва, например, да се актуализира Знаем какви са проблемите. Може би в Великобритания трябваше да се почне работа преди 5 или 6 години, а не само е, преди 2 години. Е, това е проблем и за други държави членки, не само за Великобритания. Благодаря. Председателя, уважаеми госпожи и господа, и сега продължаваме към едноминутните изказвания и въпроси. Почти 30 души са записалите се оратори, господин Андрио най-напред. Благодаря, господин председател, за вашето присъствие и желанието ви, ангажимента ви за упростение. Искам само да попитам дали сте съгласен с администрацията. Ще дам а, два примера от Франция освен предложенията, които направихме в писмен вид за упростяването. Въпросът за младите фермери. Имаме чувство, че тълкуването на съществуващия текст е против установяването на млади фермери. Има 800 млади фермери, които очакват одобрението. Втория въпрос е свързан с компенсациите по АСП. Решението, което е направено от администрацията на комисията, застрашава много райони, които са в необлагодетелствено положение, като планински райони, например. Госпожа Гарсия. Благодаря, господин комисар, че дойдохте на нашето заседание днес преди обяд. Искам да използвам предоставената ми възможност наистина да разгледаме въпроса, свързан с проблемите относно опростяването на ОСП. Но много е важно също така да разгледаме и сега взетите решения, съгласието по което има относно тяхното изпълнение. Нужно е да има правна сигурност за замеделските стопани и за правителствата. Така че, нужно е да има по-голяма яснота и много по-точно всичко да се изкаже, за да избегнем евентуални проблеми при тълкуването на нормите от страна на хората. Ако разгледаме първия стълб – Необходимо е да се използва предоставената ни възможност относно упростяването, съответните органи да анализират начина по който се организира работата. Е, няма много голяма хармонизация между държавите членки в тази област. Е, относно критериите за здраве и безопасност на работното място, нужно е да се уточнят критериите и е, на практика да бъдат въведени в изпълнение. Благодаря. Председателя. Благодаря. Господин Френега. Опростяване um, uh, Упростяване и уточняване. Това е много важно е, за всички е, в Европейския съюз земеделски стопанди. Що се отнася а, добрите условия за плащане, има различни тълкования. Всичко това е свързано и с а, различните аспекти по а, местообитанията и дивите птици. По-нататък всичко това ще има голямо значение от финансова гледна точка за замеделските стопани. Е, необходимо е в крайна сметка, когато се разглежда ОСП, да се обхванат всички територии. А много от тези хора се опасяват, че ще изпаднат от извън схемата е, и е, им се казва, да, това не се случва случайно. Целтата на тези средства са насочени отново към големите земеделски стопани. Много моля, опровергайте ме. Pani poseł Scott Cato. Thank you very much. Госпожа Скот Като. Being with us, Commissioner. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря и за вашата прямота. Ето, аз съм тук вляво от вас. Действително, Имаме много тесни връзки с земеделските стопани, всички ние работещи в нашата комисия. По отношение на казаното току-що от Мартин, що се отнася до опростяването, атаката на някои от мерките, може би, за екологизация. Мога да кажа, че ние сме виждали наистина оттегляне на такива екологични проекти от страна на комисията. Що се отнася до екологизирането на ОСП и е, високия процент е, селско-стопанска земя, да, Съгласни сме с вас, че много е важно да има ефективна реализация на мерките за екологизация. Става въпрос за средства на дънокоплаците. Много важно е да има здравословна еко, околна среда след въвеждането на екологичните мерки. Но в крайна сметка е необходимо да се постигне действително тази цел, т.е. да има полза за екологията. Благодаря. Благодаря, господин Смит. Thank you, President. Uh, Благодаря. Много се радвам, господин комисар, да ви видя отново тук и наистина съгласен съм с приоритетите, които вие очертахте относно опростяването на ОСП. До действително няма да отваряме политическото споразумение. Тук съгласен съм с вас. Имаме ясно описани отговорности в рамките на споразумението относно ОСП и наистина трябва да преразгледаме на средносрочен план всички политики. Що се отнася до кръстосаното съответствие? Наистина тук нещата по-лесно могат да се уредят. Имам предвид хоризонталния регламент и член 99. Небрежност срещу нарушение. И 39 член относно намаляването на кръстосаното съответствие. Според нас това не отговаря напълно на целия замисъл на акта. Много моля да споделите мнението си. И в по-широк смисъл, като разгледаме схемата и сроковете, що се отнася до края на тази година и целта за упростяване, наистина споделяме вашето добро намерение, що се отнася също така и до средносродния преглед, но мисля, че трябва да преразгледаме в крайна сметка по-дългосрочно всичко отново. Не можем повече се, да работим по този начин в ОСП. Благодаря. Господин Ропер. Добър ден, господин комисар, господин председател, благодаря за дадената ми дума. Наистина важно е да се опрости ОСП. Но най-важното е наистина земеделските стопани да бъдат конкурентно способни и да имат печалба. Например, Балтийските страни млекопроизводителите са на загуба вече 8 месеца и те не знаят на практика какво да очакват от тук нататък. Нужно е те да бъдат подкрепени, нужно е да бъдат финансирани. Не мислите ли, че в сегашната реформа на ОСП трябва да предоставим възможност за изплащане на компенсации за малките стопанства, за младите фермери, а също така и да се реагира относно промените, които настъпват на пазара, така че в крайна сметка, ако нещо се случи, хората да са спокойни, че ще получат подкрепа. Благодаря ви. Госпожа Петия.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 Нашите наблюдения са около 370. Искам да ви попитам дали имате новини за нас, на какъв етап се намират програмите за развитие на селските райони за Хрватска и се надяваме, че тези въпроси ще могат да се решат в кратки срокове. Второто, което искам да кажа, е свързано с младите фермери. Предполагам, че сте наясно с изменението на регламент от 2015 година. Харватска предвижда промяна за плащанията на площа за младите фермери. Според мен това не бива да се прилага към младите фермери, защото е свързано с адаптиране на плащането. Искам да попитам дали ще промените тази разпоредба. Благодаря. Благодаря ви. Е, господин комисар, за присъствието. Искам да привлека вниманието ви към един конкретен случай. Забраната за определени за растения, които са от е, трети страни, разработен е списък от е, трети страни. Ние смятаме, че Вместо да има такава забрана, би трябвало да, се, да има препратка към списъка. Госпожа Мегенес. благодаря. Оценяваме усилията ви и се надяваме, че ще постигнете резултати, които очакваме. Доколкото разбирам, днес ще имате разговори за плетовете и обработваемата земя. Ако можете да решите този въпрос – ще бъде хубаво. Второ, за условията, за отговаряне на условия за земя. В цяла Европа има объркване относно е, понятието eligible land или земя отговаряща на условията, тъй като въпросът е свързан с намаляване на плащанията. Как е, как да сложим край на страха сред местните органи. И това е страх от аудиторите. Това е въпросът, за който става дума. Когато държавите членки искат да проявят гъвкавост, те се притесняват да си нямат неприятности с аудиторите и унези контролират бюджета. Хубаво е, че разширихте срок, че продължихте срока и общият ви подход следва да бъде приветстван от фермерите и се надявам, че когато дойде време за преразглеждане на екологичния аспект, ще обсъдим и други възможности. Благодаря, господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред поздравление на комисария за това, че включи въпроса за упростяването сред своите приоритети. Аз искам да гледам на чашата като на половина пълна. Очевидно е, че промените, сериозните промени, които искаме, не могат да станат възоснова на старото правно основание. Искам да се спра на няколко конкретни аспекта, които биха улеснили живота на фермерите. Какво мислите за, един, за единно записване, един регистрация на една ферма, тъй като това ще упрости и живота на фермерите и проверката. Какво мислите за единна система за декларация, така че всички е, ферми да могат да, пред, да представят единен административен акт? Госпожа Кълниете, след това ще дам думата на комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за усилията ви за упростяване. Аз разговарях с латвийските фермери и те посочиха няколко области, в които има очевидна нужда от упростяване. Сегашната дефиниция на активния фермер е много сложна и предвидените критерии не ни дават възможност да изключим фермерите, които не вършат нищо и не можем да ги спрем да получават плащане. Що се отнася до екологизацията, трябва да има повече субсидиарност в Латвия максималната площ не е 14 метра. По исторически причини те бяха използвани за целите на амелиоризацията. Това трябва да се регулира на ниво държави членки. Що се отнася до Организацията на производителите на подве зеленчуци в сегашния си формат за екологичната програма, и критериите за оценка, те са твърде сложни и неразбираеми. В действителност това пречи на създаването на организация на производители. Представили сме тези и други коментари на вашето внимание. Благодаря. Заповядайте, господин комисар. Господин Андрю младите ферми. Може би трябва да проведем е, специален е, разговор по този въпрос. Е, в доста изказвания беше повдигнат този въпрос. Мисля, че има доста проблеми, свързани с тълкуването. Държавите членки са тези, които тълкуват правилата в съответствие с насоките дадени от нашите служби. Споменават се области, в които има естествени ограничения. Въпросът се оказа доста труден, но мисля, че ще успеем. Госпожа Гарсия. Процеса на опростяването не е насочен към нова реформа. Става дума за това как да изпълним реформата. Тя започна на 1 януари 2015 година, така че има яснота и ние опростяваме тежестите, свързани с онова, което сте договорили. Що се отнася до организациите на производителите, ние насърчаваме създаването на кооперации, организации, имаме допълнително финансиране, има различни възможности за млади фермери, за създаване на кооперации, за преструктуриране на млекопреработвателния сектор – така че Европейската комисия и ЕИБ продължават да работят заедно, за да улеснят създаването на организации на производителите. Запазването на обиталищата Знам, че сте еколог. Е, мислих, че сте излезли в е, една година отпуск. Държавите членки ще представят е, искане пред комисията. Много от въпроси са решени, остават още няколко, които трябва да бъдат решени. Що се отнася до дефиницията на активните ферми, фермери, държавите членки подкрепят идеята за подпомагане на малките ферми, така че не съм съгласен, че няма гъвкавост. Нашата цел е да помогнем на малките производители, а не на богатите. Добре сте, добре сте спечелили от богатите фермери. Аз имам добра памет. Вие имате лоша памет за околната среда. Аз не зададах въпроса за фермерите, които не работят. Знам, че господин Хоган няма да направи нищо, защото те са негови приятели. Тази политика не е насочена срещу екологизацията. Ние искаме да изпълним политиката свързана с екологичните мерки, които са договорени в законодателството. Това е разумен начин за постигане на общи цели. Въпроса за съразмерност при санкциите е тема повдигната от много от вас, особено във връзка с кръстосаното спазване. Надявам се, че ще можем да стигнем до реалистични предложения по отношение на съразмерността и да имаме добро финансово управление на ОСП. Става дума за обществени средства, за средства на дънокоплаците. Трябва да имаме достатъчно механизми за контрол. Механизми, които не бива да са свързани с прекомерна тежест, но все пак става дума за пари на дънокоплаците по отношение на Харватска. Планът за развитие на селските райони на Харватска е прият. Мисля, че това е най-сетне добра новина за страната. В доходите в Балтийските страни са повод за тревога. Аз се срещнах с министрите от Балтийските страни особено в млечния сектор, е, е, схемата за подкрепа на доходите отразява факта, че ние отчитаме отражението на забраната за Русия. През следващи няколко месеци ще положим усилия и е, ще видим дали е необходимо да се предприемат други действия. Що се отнася до забраната за растения от трети страни. Това е в правомощията на моя колега. Госпожа Магинес, що се отнася до земята, която отговаря на условията. Министерство на селското стопанство в страната, която познавам най-добре представя документ в тази връзка и се надявам, че ще има яснота по въпроса. Контролът и одита винаги е проблем. Генерална дирекция бюджет, Сметната палата ще обсъжда този въпрос и има доклад по собствена инициатива на член на Комисията по бюджетен контрол, за да се види какъв е потенциалът на единия одит. Ще обсъдим този въпрос, да видим какъв е потенциалът. Но имаме нужда от одит и трябва да сме сигурни, че има коректност в изразходването на средствата на дънакоплаците практично. Ние искаме да имаме единно тълкуване на правилата и на единна, единно тълкуване на целите, в това число екологизацията. Интересно е вашето предложение, господин Капото, за единна ферма и единна декларация. Това би било много добър резултат. Нека да обсъдим този вариант, е, потенциала му за намаляване на бумащината. Това ще улесни процеса на подаване на декларации. Ако има и е, една ферма, която постига, е, която постигне този резултат, аз ще бъда доволен. Всички, разбира се, искаме да намалим бумащината. Дефиницията на активния фермер, това е въпрос на държавите членки. Ако желаят, могат да разширят списъка. Така че тук има гъвкавост, може би повече отколкото трябва. Хармонизацията на нивото на държавите членки е логична област, в която полагаме усилия. за да видим дали сме постигнали хармонизация, трябва да изчакаме първите резултати. За тази цел трябва да помогнем на държавите членки в усилията за хармонизация. 90% от проблемите са решими, но има 10% в които са необходими особени усилия. Секторът плодове и зеленчуци е предмет на работната ни програма за 2016 година. Много ви благодаря за тези отговори. Сега преминаваме нататък. Започваме с господин Лазон. Благодаря. Имам един въпрос към господин Хоган. Ако правилно разбрах, санкцията, къ... санкцията от 1 милиард за Франция ще се отмени. Бихте ли го потвърдили? Наясно сте с това, че трудностите за френските фермери се увеличават края на квотите, производството на свинско месо, което е резултат от нелоялна конкуренция от европейски страни, руското ембарго. Секторът е в криза. До... Необходимо е да се деблокира средства, за да се помогне на секторите, изпаднали в криза. Фермерите са натикани във ъгъла от ОСП, те, бумащината се увеличава е, и мисля, че те са просто смачкани от административния контрол. Какво смятате, че е бъдещето за младите фермери? Господин Феро. Oui, Господин комисар, вие искате опростяване. Признавам, че не разбрах абсолютно нищо от това, което казахте. Има разлика между вас, текста и вашите служби. Вашето изказване по никакъв начин отговаря на тревогите на фермерите. Три момента. Първо, досието ОСП ще бъде отворено повечето фермери, с които разговарях във Франция, се тревожат и признават, че нямат абсолютно никаква възможност да разберат какви са мерките, свързани с екологизацията. Второ, помощите за фермерите не са деблокирани, което създава практически проблеми. И накрая, е, премиите за биологичното производство ще се запазят. Господин комисар, в резюме, вие не сте в състояние да изпълнявате онова, което помогнахте да се усложни. Имаме нужда от ясна е, политика в областта на селското стопанство за, за период 2014-2020 година. колегата Джофил. Next, пан посъл Бове. Господин Бове тогава. Господин комисар, благодаря за присъствието. Аз няма да нападам комисията, държавите членки. Днес ситуацията в ОСП е такава, че тя, тя е резултат от това, че всяка държава членка искаше ОСП да бъде по неен вкус. Ето защо ситуацията е нетърпима и тя няма да се поправи, ако не приемем общи инструменти. Първо, екологизацията, така както се прилага, няма никаква подкрепа на фермерите и по никакъв начин не помага на околната среда. Второ, мисля, че още сега трябва да започнем да говорим за нова реформа и да се върнем към обвързаната помощ. В противен, в противен случай политиката за на ОСП ще се е, отхвърли от държавите членки. колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Комисията представи своите доклади на едно от нашите заседания и там беше казано, че ще има различни модели за ОСП в различните държави. С други думи, искам да подкрепя казаното от господин Бове. Ако трябва да обвиняваме някой, това трябва да са държавите членки. Имам три въпроса, е, нещо, което ме вълнува изключително много. На първо място, господин комисар, изкривяването в рамките на вътрешната търговия. то се равнява, например, на преките плащания в сферата на плодовете и зеленчуците. Защо на някои страни се помага, на други не? Има изкривяване. В Испания, например, има коефициент, който се прилага по отношение на животновътството. Изпълнението на коефициентите въобще създава проблеми. На следващо място гъвкавостта. Аз съм съгласна с казаното от колегата Декастро ще е трудно да се промени базисния акт, но може би това трябва да се направи. Следващия оратор, госпожа Схрайер, благодаря. Говорите за практически ползи, говорите за екологизация. В Холандия имаме един проблем. Младите фермери не знаят откъде идват парите. По Натура 2000, например, се казва, че всички видове имат право да се развиват, да добруват. Имаме сериозна заплаха за много видове в Европа. Имаме и голямо законодателство по отношение на растенията. Какво да правим в това отношение? Не е лесно да се разбере какви точно са плановете. Thank you. Thank you, Господин Бранан. Благодаря, господин председател. Ако се върнем на е, схемата за базовите плащания, искам да подкрепя казаното от господин Капуто и да го допълня. Трябва ли формулярите да се подават всяка година, ако няма кой знае какви промени в самата ферма? Не може ли да се кандидатства за втора, за трета година, ако няма съответни промени в самото стопанство? По отношение на самата Англия, смятате ли да отправите призив плащанията да се правят на време? Благодаря. Господин Богович. На две stvari би želel най Najprej okoli eh, зелена компонента. Зеленият компонент за страна като Словения страната е доста рядко населена и не разбираме критериите, които се прилагат с други думи. Трябва да има повече гъвкавост, особено когато става дума за по-ограничени площи. В Словения фермерите направиха големи стъпки напред в областта на интегрираното производство. И сега сме свидетели на нетърпение нетърпимо голям брой екологични разпореди. Ще къде, кой носи отговорно за това? Европейския съюз а, или държавите членки? Господин Бонано. Oui, merci, monsieur le commissaire. Je... Благодаря. Аз ви изпратих писмо от името на фермери от моя избирателен район, които се притесняват от забавянето. Основният въпрос е са малки. Основен въпрос е свързан с, а, а, младите фермери, които да могат да извършват дейност. 80% които а, са се установили, са го направили благодарение на съществуващите мерки и сега би било на грехота, ако те не продължат. Благодаря. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин председател нека да кажа, че не е взимано решение за премахване на глобите от около 1 милиард. Имаше дълъг процес на помирение. Господин Лазо, дали ще искате да чуете моя отговор? Просто искам да ви кажа, че няма намерение да се оттегли глобата от 1 милиард наложена на Франция. Дълго време мина от процеса на помирение не се премахват санкциите, извинявам се, по отношение на цените на различните стоки на свинското. Както знаете, аз повдигнах въпроса за частното складиране и сектора на свинското имаше доста голямо стабилизиране на този сектор. Да се надяваме, че цените ще се увеличат в следващите няколко седмици. По отношение на другите стоки, не мога да кажа нищо за цените на млякото във Франция. Те са същите, както преди две години. Мисля, че държавите членки няма какво да се притесняват от увеличаването на производството, след като бяха премахнати квотите. Има доста добре развиващ се пазар, особено в Близкия и Далечния изток. Има сериозно увеличение на производството през 2014 година. Младите фермери имат светло бъдеще в сърското стопанство и това го казах и вчера когато говорих за конкретни мерки, които ЕИБ трябва да предприеме, заеми и така нататък, заеми за младите фермери, кажете на вашите млади фермери, че те ще получат значителна помощ. Ако искат да започнат работа, ще получат изгодни лихви, дългосрочни заеми, ще имат възможност да получат необходимия капитал. Освен това, плащ... допълнителните плащания, които се дават към така наречените меки заеми, са нов източник на възможност за тези млади е, фермери. Очакваме с нетърпение и сектора на органичното производство. Господин Хойзлинг е, говори е, за него. Скоро ще има предложения за реформи в това отношение. Ще изчакаме с нетърпение вашите предложения. Господин Ферам държавите членки и екологизацията. Искам да разбера какво вие смятате за това как трябва да се приложат екологичните мерки. Вашата комисия, Европейския парламент и съвета на министрите е, приеха мерки, свързани с, с стабилността, е, предсказуемостта. Няма нужда от е, нови мерки всяка година, особено като се има предвид, че би се генерирало е, допълнително административно бреме тези предложения, за които говорите, те бяха приети и трябва да се приложат. Те бяха договорени от законодателите още преди вие и аз да дойдем тук. Господин Бове, държавите членки имат право да решават каква обвързана помощ да предоставят на съответните сектори. Естествено, държавите членки могат да променят нещата, но те имат право да избират какво да правят трябва да се намери точното равновесие между гъвкавостта, която се дава на държавите членки и онова, което се очаква от тях да приложат като мерки. Особено когато става дума за стоки и сектори, които са поставени на натиск. Всички области от е, политиката, с малки изключения, ще бъдат е, обект на, на преглед, на реформа. След известно време госпожа Гилера говори за гъвкавостта, която се дава на държавите членки. Те имат е, доста голяма автономия по отношение на даването на помощ. Естествено и аз приемам до известна степен е, аргумента за изкривяването поради плащанията. В някои държави членки става дума за изкривяване между отделните региони. Ние продължаваме да следим какво се случва да следим какви са решенията на регионите, на държавите членки и какви опции предприемат те по отношение на изпълнението. Това обаче е проблем, с който се занимаваме и знаем за него. Може да ми дадете малко повече информация за коефициентите. Не разбрах точно какъв точно е проблема в вашата държава членка. Винаги има конфликт между околната среда и повечето или по-голямото производство. Е, трябва да се намери точното равновесие. Няма как да има добра селско-стопанска политика, ако няма добра екологична политика. Ако не защитим почвите, е, водните ресурси, в крайна сметка фермерите ще са големите губещи. Същото въжи и за селските райони. Така че трябва да говорим често по тези проблеми и да си напомняме кое е най-важното за бъдещето на селското стопанство, а то е именно защитата на нашите природни ресурси. Готов съм да говоря по този въпрос и много се радвам, че е, ще има преглед по е, EFAS през 2016 година. Годишната система съществува, господин Бренан, Знам, че е, напоследък много се говори за подход, основан на риска. Трябва да защитим средствата на дънакоплаците. Трябва да отдам дължимото на Генерална дирекция бюджета и да кажа, че има и се провеждат необходимите одити, проверки и така нататък. Естествено ще разгледам вашите предложения за това как може да се намали бумащината, може да се даде помощ за намаляване на административната тежест. Е, трябва да се предвиди един такъв процес. Не съм намерил е, конкретно решение на проблема, който вие повдигнахте, но работим по въпроса. По отношение на плащанията в Великобритания има проблем с електронната система, съответно има забавена. Надявам се, че Великобритания ще успее да реши проблема максимално бързо. Аз не мога тук да отговарям вместо Великобритания. Господин Богович каза, че сектора на плодовете и зеленчуците е проблемен, когато става дума за селските райони. Той е доста сложен. Дайте ми малко повече подробности във връзка с вашия въпрос. Искам да ви напомня, че вероятно ще има реформа през 2016 година на сектора на половете и зеленчуците. Господин Денано говори за трудностите, които имаме по отношение на стигнато до споразумение с френските власти по отношение на NAC зоните. Знаете, че като част от реформата имаше прилагане на законодателство. Това стана през 2013 година. Стигнахме до заключение за това как да се насочи най-добре помощта към онези фермери, които живеят в планински райони или в райони с естествени ограничения е, подобни политики ще помогнат и на младите фермери в тези необлагодетелствени райони. Много е важно повече млади хора да станат фермери. Не може само 7% от фермерите да са млади хора. И вчера казах, че е добре да има стимули за младите, образованите селски стопани. Те трябва да получат е, достатъчно добри заеми с ниски лихви, заеми, които да са в рамките на 10-12 години, за да можете да имат финансово спокойствие, когато започнат своята дейност. Много благодаря, уважаеми господин комисар, госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много се радвам, че сте сред нас. Трябва да ви уверя, че разискванията наистина са много интересни. Приветстваме ги и ангажимента ви към непрестанно опростяване също е, е, високо ценим. През предишните седмици в Северна Ирландия провеждах заседание относно изпълнението на ОСП. Земеделски стопани присъстваха и днес мога да ви кажа съвсем уверено днес, че е, на фермерите им е омръзно от бюрокращина, липса на яснота и общо разочарование, че от тях се очаква да могат да попълват формуляри, а не да произвеждат храна и да опазват околната среда. Що се отнася до предстоящата ви среща в Устра с земеделските стопани петък вечерта, бих могла да кажа, че отново ще се разглеждат въпроси, свързани с сложната система. За много от е, фермерите преминаването към системата с твърда цена и новите задължения ще бъдат разглеждани също така въпроса свързан с отговорността, е, допустимостта на земеделските е, парцели са много важни за тях. Благодаря. Kommissar, ich habe ja persönlich großes Vertrauen in Sie, Vereinfachungen durchzuführen. Господин комисар, напълно вярвам, че ще успеете да завършите реформата с особено внимание към замеделските стопани, но тъй като обаче повече от 30 години се занимавам в тази област, искам да кажа, че наистина бюрокрацията става все повече и повече. Наистина, надявам се, че в крайна сметка ще можете през месец юни да докладвате за решение на съвета и да започнете да действате. Сега две конкретни неща. Как точно Генерална дирекция Агри работи съвместно е, по въпросите за околната среда, тогава, когато се прави проверка на отделните области, когато има постоянно пасище, когато има зелени площи, трайни, какви се, как се очертава разликата? Всичко това ни притеснява. По-нататък, еко Стандартизацията се представя много положителна светлина за земеделските стопани, обаче ние бихме желали тя да бъде интегрирана по един гъвкав начин в практическото изпълнение. Така че в крайна сметка да не се припокриват дейностите, що се отнася до различни плащания. Благодаря. Госпожа Айус. Muchas gracias, комисария, Muchas gracias, Благодаря, господин председател. Добър ден и благодаря, господин комисар. Искам да засегна въпроса, свързан с здравето на растенията, ако ми позволите. Ксилара фастидиоза, бактерията, която нападна а, културите в Италия, а, представлява проблем и за цитрусовите насъждения. Това е проблем в моята страна. И мисля, че много ясно бе казано страна на ЕФСА, че тук става въпрос за внос на бактерията. И така, нужно е да имаме положителен списък, както при здравето на животните, що се отнася до вносовете. Така че в крайна сметка всички тези заболявания по растенията да бъдат описани. И всичко това трябва да бъде отразено и за Южна Европа разпространението на вредители на болести по растенията много бързо се разраса тази част от Европа поради особеностите на климата. Така че е изключително да имаме положителен списък за целите на вноса. Благодаря. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. В определен момент Имам чувството, че съм притиснат между службите на комисията, които ни казват едно нещо и службите на държавите член, които ни казват друго. По... Нека да ви направя едно предложение. Нека да качим на един сайт различните тълкувания, дадени на държавите членки. Аз мисля, че това ще ни даде възможност да разберем какво става в различните държави членки. Много от въпросите вече бяха зададени. Аз сега само ще повдигна въпроса за изискванията към земята. По-конкретно във връзка с Южна Франция. В основния регламент нищо не е записано на място се оказва, че на практика е невъзможно да се, да се използва земята. Господин Белдер. Eh, Благодаря. Господин комисар, сертификат Иновациите и екологизацията бяха вече споменати, но ако има еквивалентен сертификат, одобрен в една държава членка, да речем Франция, тогава останалите държави членки също би трябвало да могат да предоставят такъв сертификат, нали така? Има ли някаква по-проста процедура за е, това? Кой е пан посъл Кузмюк? Благодаря, господин Кузмюк. Благодаря, господин председател. Господин комисар, надявам се, че ще мога да изразя своята надежда ясно. А именно, предложението за упростяване на ОСП, надявам се скоро да бъдат одобрени от парламента и съвета, така че тази година земеделските стопани вече да могат да се радват на този процес. Използвам присъствието ви тук, за да ви попитам обаче нещо по-различно. Според данните на Евростат, полските фермери 2014 година имат приходи по-малко от предишни години с 6%. Това е свързано основно с руското ембарго. Отправям въпрос. 2015 година в рамките на ОСП е, разполагаме с резерва за криза. И питам ви, дали възнамерявате да го използвате при такива е, положения, когато знаем много добре, че санкцията вероятно ще продължи да действа през цялата 2015. Благодаря. Благодаря. Госпожа Хазекамп. Ja, dank u wel. Eh, dank aan de commissaris uh, dat hij hier. Благодаря. Благодаря господин комисар, че сте сред нас днес. Сегашната ОСП трябва да помогне на малките земеделски стопани да оцелеят. А в северните части на Холандия земеделските стопани, малките, дребните, трябва да се отказват ежедневно от поминъка си. Промените застрашават не само древните стопани, обаче. В рамките на ОСП е нужно да разпишем а, а, резултатни норми. Много ви моля, бихте ли направили скоро вашите предложения в областта на а, хуманното отношение към животните и по-специално зайците? Благодаря. Господин Яр, заповядайте. Благодаря. Господин комисар, за мен е удоволствие, че наистина залягате на опростяването, когато говорите за реформата на ОСП. Наистина, нужно е да видим практически политическото измерение на този процес за земеделските стопанства. Да видим до каква промяна ще се стигне за тях, що се отнася и до самия им модел на стопанска дайност. Да, вие говорите за отлагане на срока до 15 юни. Може би софтуерните програми вече ще дадат възможност да обработят промените, така че да се храносмлее мярката в екологизиране и в такъв смисъл. Що се отнася до 2016 година, казахте, че няма да е възможно наистина да се направи преглед, но все пак може би има някакъв лъч светлина тъй като а, земеделските стопани наистина много биха се радвали нещата да не се задържат чак до 2016 година. Надяваме се, че ще можете да опростите също така и схемата за използване за земеделски продукти в училищата. Благодаря. Thank you, Chairman, and my apologies to the committee. And... Uh, благодаря. Извинявайте че малко се забавих, сега пристигам от Ирландия. Но в разискванията, които водих с замеделските стопани през предишните седмици, непрекъснато се повдигаше този въпрос на раздразнение отчаяние. Когато дойдат инспекторите за меденското стопанство с цел да извършат проверка за здраве на животните или по някакъв друг въпрос, проверка на място, инспектора казва нещо от рода «Аз съм тук», за да проверя също така и въпросът свързан с допустимостта на земята. Естествено, това разстройва фермерите и те остават с впечатлението, че нямат никакъв избор а пък знаем, че е необходимо да им се даде възможност за предупреждение по определен сериод, преди да се извърши съответната проверка на място. Това е нещо много важно и съответните отдели в държавите членки няма да имат възможност да провеждат проверка, ако нямат предварителен период уведомителен. Знаете, че тези аспекти са изключително важни, както за здравопазване на животните, така и за безопасността на храните. Ние трябва наистина да даваме възможност е, този срок на земеделските стопани преди е, проверката. Благодаря. Господин Глезос. Αγαπητέ проедра, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ξεχάσω την πρώτη παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας. Μιλήσατε τότε για το θέμα των μεσαζόντων Νομίζω ότι είναι το κύριο θέμα. Благодаря. Благодаря, че дойдохте в нашата комисия, господин комисар. А, наистина много важна тема разглеждаме сега. Е и ако продължим да работим така както до сега, ще стигнем до положение, при което фермерите ще бъдат изправени пред много сериозна опасност. А какво ще се случи с посредниците и е, проблемите, свързани с групи земеделски стопани тогава? Селското стопанство, отрасъла като цяло е основата за економиката на много държави членки, например Гърция и разполагаме, както знаете, с е, хиляди животински и растителни видове, най-вече растителни видове, които не съществуват в други държави, например е, различни форми анасон или а, е, различни ароматни култури. По същия начин стоят нещата, разбира се, и с различните серина или пък зехтина. Какво ще се случи? Благодаря, господин Агньо. Много моля, всеки път, когато този колеги говори в нашата комисия, винаги прескача времето си. Не мога да се въздържа и да не прекъсна заседанието. Без коментажа. Но no коментар. Няма да коментирам. Председателя. Госпожа Делай. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Благодаря ви, че сте тук, за да изслушате нашите коментари. Е, освен парламентарния мандат, е, аз работя в областта на селското стопанство и съм запозната с практическото изпълнение на ОСП в сегашния вариант. Знам, че в други европейски страни този проблем съществува. Става дума за правата за единните плащания тогава, когато между два сезона. Мисля, че тук има една празнота, която трябва да запълните, тъй като тя преди това предизвиква много трудности, особено когато става дума за прехвърляне на е, земята от е, един собственик на друг. Благодаря, председателя. Имаме един въпрос, господин комисар, към вас. Дали е възможно в е, Генерална дирекция Агри да се създаде екип, който да даде отговори за държавите членки, които след това да бъдат публикувани, така че да можем наистина да имаме вашето тълкуване на най-често задаваните въпроси. И ако е възможно, е, бих се обърнал към вас с молба да отговорите, тъй като списъка с е, е, ораторите се изчерпи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с госпожа Доц, че наистина има много примери за твърде много административно бреме. Наистина и за това водим този дебат тук, е, за да видим какви предложения можем да подготвим, за да се преодолеят тези затруднения за всички заинтересовани страни. Що се отнася до допустимостта? Това е отговорност основно на държавите членки. Ще видим докъде можем да стигнем е, в областта на упростяването и по този въпрос – Генерална дирекция замеделие околно среда работят ясно сътрудничество по тези въпроси. Имаме добри работни взаимоотношения помежду си. Понякога да, имаме и оспорвани въпроси, които обсъждаме, що се отнася до развитието на земеделските райони, обаче мисля, че работим добро сътрудничество. Госпожа Айосо спомена наистина един много важен въпрос, свързан с заболяванията по а, а, маслиновите насъждения и цитрусовите. Господин комисар Андрюкайжес много добре съзнава този проблем и ние съвместно работим по е, едно голямо проучване, насочено към търсенето на точните решения за тези нови болести между другото, болестта може би наистина е много сериозна, не само за Испания, но и за други държави членки и тя е сериозна опасност и господин комисар Андро Кайзес работи изключително активно при търсенето на решение на този проблем, а ние го подпомагаме. Господин Дантен наистина много интересни тълкования предложи, що се отнася от тълкуването на държавите членки и съответно Генерална дирекция за меделие. Необходимо е да видим какви са е, заключения заключенията от решението по отношение изпълнението на ОСП от държавите членки и да видим какво беше първоначалното намерение, за да можем да усъвместим а, двете страни. Това е наистина една добра инициатива. Ще се обърна към а, моите служби, наистина в максимално кратък срок да започне работа по този въпрос. Наистина нужно е да се работи по един изключително а, конструктивен начин. Изисквате уточнение, съответно, от мен, що се отнася до тълкуване на мерките към конкретните зони. Ще направим нужното по този въпрос. Що се отнася до еквивалентността? Това е въпрос на държавите членки. Пет държави членки поискаха еквивалентност и се получиха това разрешение. Ако държавата членка изисква това, няма какво да направим, ще го дадем така че ако вашата държава членка не е поискала подобна еквивалентност, например Франция и някоя друга държава, много трудно можем да обсъдим едно подобно предложение. Тоест, държавата членка трябва да направи първата стъпка. Господин Козмек. Напълно разбирам, че доходите на полските фермери, както и в други държави членки, е доста нисък. 6% е доста малко. Балтийските страни 25% за балтийските страни, включително и доходи, включително и износа във връзка с, разбира се, руското ембарго. Много бих е, желал е, да можем да платим е, относно загубите 2016 година, включително и в млекопреработвателния отрасъл. Но не можем да искаме да се намалят преките плащания сега във връзка с руското ембарго. Трябва да разрешим този проблем по друг начин, трябва да се потърсят друг е, източник. Не мисля, че вие е, отстоявате предложението наистина кризисния резерв да се използва именно е, за тези цели. Да, ние помагаме разширяваме програмите, особено в областта на зеленчуците и плодовете, особено в Польша. Мисля, до края на юни въпросът ще бъде свързан с огромно количество, 155 тона ябълки. Например, те ще бъдат изнесени на пазара на щатите. Това е много важно, защото Польша ще има полза наистина от отварянето на от възможността, който предлага този пазар за ябълки и круши. Що се отнася до въпроса свързан с здравеопазването на животните, не знае дали комисар Андрюка Хайти засегна този въпрос. Някои държави и членки по-добре се справят от други по отношение прилагането на такива мерки, но държавите членки разполагат с гъвкавост да инвестират в мерките за здравеопазване на, на животните. И е, разбира се, колегата комисар в тази област е, със сигурност работи по този въпрос. Господин Яр, може би е, отново отлагането на екологизацията 2016 година е отговор на вашия въпрос, но бихте ли ми казали какво мислите наистина извън подобно решение по този въпрос? очаквам вашето предложение относно това как можем да прилагаме тези норми имайки предвид вашето притеснение. Хармонизирането на нормите между държавите членки е нещо много важно. Съгласен съм също така, що се отнася до нотификацията, която трябва да се предостави на земеделските стопани. Наистина необходимо е да има харта за земеделските стопани и уведомяването да бъде включено в този въпрос. Трябва да има предвиден период от време, така че те да бъдат информирани кога се планира посещение, своевременно да се подготвят за проверката на място. Да, наистина всяка една държава членка би трябвало да има подобна харта. Може би не на мен ми е мястото сега тук да отстоявам едно подобно решение, но е много важно и е в интерес на замеделската общност. Нужно е наистина да се обърне внимание на този въпрос. Е, необходимо е да има конкретен порядък за съответствие Съгласен съм с вас обаче, че трябва част от процеса да представлява уведомяването предварително. По-нататък, по казаното от вас във връзка с Гърция, напълно съзнаваме при международните спогодби защитата на географските указания, происход, имам предвид и вината и сирената, но наистина по отношение развитие на селските райони, мисля, че очакваме с голям интерес и вашето участие, вашето сътрудничество. Ще бъде много важно, ако получим отговор и от гръцките власти, което за момента като че ли се задържа от декември 2014 година насам. Нужно е да получим и вашите отговори по редици въпроси, въпроси, така че в крайна сметка гръцките фермери да бъдат при крайни ползватели на различните мерки в реформата на ОСП бихме желали страните да бъдат удовлетворени. Що се отнася до базовите плащания, плащания о, о, екологични? Дали ни харесва или не, ние сме на път да изпълним една политика, по която вече има споразумение и съответно трябва да спазваме целите на съзаконодателите в тази област. естествено, намалявайки административното бреме. Нужно е да има повече упростяване. Какво точно представляват основните плащания, екологичните плащания? Няма да е лесен този въпрос, тълкованието имам предвид. Но в крайна сметка, Факт е, че говорим за този въпрос и че вероятно по отношение на екологичните плащания ние вече вървим именно към е, изпълнение. По този начин трябва да продължим разискванията, за да можем да работим по нововъзникващите политики. Господин председател, Имаме конкретно звено в Генерална дирекция Агри и държавите членки разполагат с възможност, ако имат въпроси, да получат отговори от него. Бихме насърчали всички, които срещат проблеми с тълкования, е, въпроси, които са важни за избирателните ви е, региони, да се обръщате към това звено, за да може да се получи максимално уточнение на всички неясни въпроси. Зная, че ще имате желание да се подготви документ от страна на комисията аз обаче не съм подготвил умишлено такъв документ, за да можете вие да ме запознаете с проблемите, които са изключително важни а, от вас, що се отнася до изпълнението на ОСП. След като имате а, въпроси обаче, надеждата ми е, че имате и предложение как да ги разрешим, така че очаквам от вас вашето предложение, от всички заинтересовани страни, от депутатите, от разбира се правителствата. Именно заради това правя това предложение. Ако желаете наистина и сами да работите, по този въпрос да имате доклад собствена инициатива по е, всички въпроси, които са от голямо значение за вас днес. И може би през юли и септември ще можем ние да приключим един подобен доклад и вече можем да разговаряме по съдържанието на подобен доклад. Да, искаме да намерим правилния отговор, но да се е, възползваме от вашия богат експертен опит. И ако комисията имаме е, с вас е, обща позиция, това ще бъде наистина най-доброто решение. Благодаря. Председателя. Благодаря ви. Забравихме един човек, господин Ек, но съвсем накратко. Благодаря, господин е, комисар, за присъствието. Благодаря ви и за това, че останахте на страната на упростяването. Упростяването дава положителни резултати. Ние имаме нужда от прости, ясни правила и по-малко бюрокрация в селското стопанство. Но разбира се, природните дадености, флората и фауна не бива да страдат – и трябва да видим дали мерките, предвидените мерки ще дадат положителен резултат. Що се отнася до опазването на животните, имаме нужда от по-високо ниво на хуманното отношение към животните в селското стопанство и може би това не е в вашите правомощи, но съм убеден, че имате влияние върху колегите си и съм убеден, че можете да работите заедно. И последният ми въпрос – в бъдеще ще работите ли за повече опазване на животните и за хуманното отношение към тях, така че да те да не са просто единици в производството. Един коментар. Господи, господин Яр не говореше за премахване на екологизацията. Той говореше за санкциите и настояващите да започнат през 2016, а не 2015 година. Знам, че господин Яр вече е чул, че аз казвам, че ние няма да налагаме санкции е, свързани с екологизацията през следващите две години. Надявам се, че приветствате това също така и за е, образите и снимките за системата за идентифициране на парцелите. Сега за да отговоря на господин Ек, аз съм поддръжник е, на екологичните условия, но смятам, че това трябва да стане максимално бързо и просто. Целите обаче са едни и същи. Опазване на биологическото разнообразие като част от междуведомствената консултация, Генерална дирекция околна среда полага огромни усилия тези въпроси да се отчитат при изпълнението на преките плащания. Разбира се, всички ние искаме най-високи възможни стандарти за хуманно отношение към животните. През последните 20 години е направено много и е, господин е, Андрю Кайти съм убеден, че ще продължи в тази посока. Председателят, благодаря господин комисар за дадените отговори. Мисля, че е, ние имаме огромни очаквания е, към е, вашата отвореност е, и решенията, които ще имат дългосрочни последици. Имаме големи надежди, свързани с вашите решения и съм убеден, че сте усетили в в нашата комисия колко големи са надеждите. Ни надявам се, че ще предприемете трудни, смели решения и искаме да започнем бързо, така че 2015 година да бъде преходна година, в която да има повече информация, повече обяснения. Мисля, че по този начин ще можем и фермерите, ще можем да разберем по-добре и фермерите. Когато полицаят ви спре, не винаги ви глобяват, понякога само ви смъмрят – на това се надяваме и ние. Разчитаме, че ще има допълнителни разговори и че взаимоотношенията между нас ще си останат толкова, е, също толкова добри, колкото е са и сега. Благодаря ви, благодаря на всички, които участваха на това заседание и помогнаха то да се проведе. Една минута przerwy technicznej. One minute break. Една минута техническа пауза. Szanowni Państwo, po tej intensywnej... Дами и господа, след е, тази, след това много наситено заседание, в което разговаряхме с Европейската комисия, преминаваме към е, други точки в дневния ред. Европейския фонд за стратегически инвестиции. Няма да говоря много. Както знаете, Нашият докладчик е господин Дес. И ще му дам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите които участваха в работата по разработване на това становище. В нашата комисия по селско стопанство ние искаме планът Юнкер да стимулира инвестициите. Планът има нашата подкрепа. Общият пакет 300 е от 315 милиарда. Прочетах документа на комисията, но за съжаление селското стопанство отсъства. Аз добавих селското стопанство, където това е възможно и помолих докладчите в сянка да излязат с предложения. Обсъдих въпроси, свързани с докладчите в сянка от групата на социалистите и получих информация от тях е, навсякъде, където смятам, че е възможно да се спомене селско стопанство, съм го направил, например, във второ изменение. Това е особено приложимо към фирмите в селските райони, които имат нужда от инвестиции, е, за да се избегне по-нататъчното обезлютяване. Ние Смятаме, че трябва да се предприемат определени инфраструктурни мерки, по-конкретно в областта на транспорта. Това трябва да стане без допълнителна бюрокрация и системи за плащания. Според мен, регламента за сълското стопанство е пригоден е, за такава една стъпка. Има и, и доста необлагодетелствани райони в е, Европа, е, които са в трудно положение. Инвестиционната програма трябва да създаде допълнителна стойност. Споменах конкретно научните изследвания и Споменава се и че това трябва да стане без допълнителна бюрокрация и системи за плащане. Изменение изменение споменава Европейския фонд за стратегически инвестиции. Включил съм и селското стопанство. С тези изменения ние защитаваме интересите на европейското селско стопанство. Селските райони са районите в затруднено положение, островните райони и се надявам, че колегите ще дадат своята подкрепа за предложенията и ако бъдат внесени допълнителни изменения, с радост ще ги огледаме. Ако те се вместват в общата картина, ще ги подкрепим. Надявам, мисля, че докладът, стровището ни ще бъде добро. Председателят благодаря. Госпожа Агилера има думата. И ако разбирате, разбира се, искате да се изкажете, ми кажете. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че текстът на господин Дес отразява усилията, които трябва да положим. Мисля, че си заслужава тези усилия да бъдат положени. Един от доводите в полза на това твърдение, е, че селското стопанство е единствената общностна политика – Има един конкретен въпрос, който привлечи моето внимание, а именно ограниченията за фирми до 3000 служители. 3000 служители е доста много висока граница. не чух много по този въпрос. Мисля, че трябва да подкрепяме малките и средни предприятия. И ми се струва, че тази цифра е по-подходяща за големи строителни предприятия. Допълнителните средства трябва да бъдат насочени към област, които до сега не са обхванати. И това са области, които ще осигурят допълнителна полза. Най-важната цел, разбира се, създаването на работни места. Аз ще внеса редица изменения, които се надявам, че ще ви бъдат полезни. Ще работим в съответствие с линиите, очертани от господин Дес, за да попълним онези празноти, които виждаме в плана Юнкер. Благодаря, господин Карти. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз мисля, че становището трябва да бъде подсилено в няколко области. Мисля, че трябва да отчетем проблемите на селските райони е, и на селските общности. На последното съня споменах, е, че за да постигне успех планът Юнкер, той трябва не просто да осигури средствата, за които се говори. Той трябва да направи така, че средствата да бъдат насочени към страните, които бяха засегнати най-тежко от кризата. А също така и общности, които пострадаха несъразмерно в резултата на приложните политики. Парламентарната комисия трябва да подчертае отрицателното въздействие на политиката за економии и на тази основа да обоснове необходимостта от повратен момент в политиката, за да успее пана Юнкер в селските райони, той трябва да обръща внимание на общественото благо, а не само на частните инвестиции, които ще, което ще обслужи само частните е, инвеститори. Благодаря, господин Бранен. Благодаря. Искам да повдигна един дребен въпрос. Начинът по който се мобилизират средствата за този план е свързан с взимане на пари от Хоризонт 2020, т.е. от научно изследване, от научните изследвания, от университетите. Взимаме от единия, за да дадем на другия и ако лишим Хоризонт 2020 от финансиране, ще настъпят вредни въздействия и работните места от една област ще се прехвърлят в друга. То е малко като да преместиш словете на кораба Титаник. Смятам, че финансирането на университетите и научните изследвания в Европа е необходимо. Нека да огледаме този аспект. Благодаря много. Хората в Ирландия и други страни е, започва да се вълнуват, когато Европейския съюз е, подхвърли няколко стотинки. Всъщност, е, вие отрязахте един дъб и ни предлагате желади. Миналата година ирландската държава насочи 5 милиарда евро по натиск на ЕИБ. И с то ще вземе още 5 милиарда и след това още 5 милиарда и от нас се очаква да подскачаме от радост. Ако се молим достатъчно, ще ни подхвърлят няколко стотинки. Това е ужасно. Онова, което прави господин Юнкер е лошо ние, ако имахме пари, ако не ни беше ограбил този ужасен Европейски съюз, ние нямаше да се наложи да ходим да се молим. Върнете ни парите и няма да се молим. Господин Глезос има думата. Мисля, мисля, че този въпрос не беше разгледан достатъчно добре до сега. Това е, става дума за един от най-важните сектори. Освен проблемите от общ характер, като експлоатацията на горите, риболова и така нататък, да не забравяме животновътството, което дава месото, млякото и вълната. Трябва да подчертаем значението на животновътството. В крайна сметка трябва да се опитаме да убедим всички, които имат отношение към този въпрос и всички служби на Европейския съюз да подкрепят е, селското стопанство на всички страни в Европейския съюз, които изпитват сериозни економически проблеми. Гърция трябва да излезе от кризата. Тя има възможността да излезе от кризата благодарение, ако и това може да стане чрез развитие на нейната економика и селско стопанство. Ето защо трябва да се подпомогне Гърция и особено гръцкото селско стопанство. Благодаря. Туризмът влияе върху развитието на селските райони, така че и той не е маловажен. Господин Богович има думата. Благодаря, господин Де, за вашето становище. Мисля, благодаря ви за това, че поставяте акцент върху селското стопанство. Планът Юнкер е много необходим за Европа, но имаме нужда от още повече, за да живеем по-добре. Това не е дилема. Ние трябва да създадем повече работни места, да подкрепяме цялата държава и върховенството на закона. Необходимо е да се насочват инвестициите към секторите засегнати от кризата. Сънското стопанство е една от областите, които бяха по-слабо засегнати от спекулациите. Необходими са обаче е, инвестиции. Следователно, трябва да се попитаме дали тези средства ще влязат в плана Юнкер или плана Воган. Между тях има разлика. В крайна сметка не бива да има объркване и да не стане така, че администрацията да ни каже, че средствата по този план не са за селското стопанство. Благодаря, господин председател. Бих искал да се върна малко назад към първите наблюдения на господин Дес, който напълно справедливо спомена, че първоначалният фонд за инвестиции – не казваше нищо селското стопанство. Искам да поздравя господин Дес за работата, която извърши, защото на практика неговите предложения обхванаха и отразиха разговорите, които водим в Комисията по селско стопанство. Като докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите, Бих искал да спомена само три въпроса, които според мен са много важни и които изискват допълнително уточняване. Трябва да има допълнителност, това трябва да се гарантира и това е свързано с идеи, обсъждани в други комисии. тъй като в нашата комисия обсъждаме субсидии, въпроса за допълнителност е много важен. Друго, което предлагаме в групата на социалистите е, е създаването на социални кооперации. Третият въпрос – на който поставяме силен акцент, е, е широколентовия интернет. В, в отдалечените региони те са, той е много важен. Ако искаме фермерите да участват пълноценно в европейската економика, широколентовият интернет е важен инструмент. Очаквам дискусията. Ще приветстваме всички усъвършенствания на текста. Благодаря, господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поздравя господин Дес за този толкова добър доклад. Извинявам се, че не бях тук за първоначалното представяне на становището. Плана на Юнкер или Европейския фонд за стратегически инвестиции представлява една амбициозна програма за мобилизиране на 315 милиарда в следващите години. Плана Юнкер не говори конкретно за сектора на земеделието, но ние смятаме, че тук има редица възможности за този сектор. Сектора на селското стоп стопанство, заедно с други сектори, не може да се счита защитен от сътресенията в цялостния економически климат. Местните власти не използват достатъчно добре възможностите за инвестиране в селското стопанство, финансирането пък, когато съществува, не се използва както трябва. Например, използват Ползват се заеми вместо грантове по стълб 2 за развитието на селските райони и това е една непропорционална стратегия в рамките на периода 2007-2013 година. С оглед на плана Юнкер за инвестиции, мисля, че ние трябва да направим малко повече за развитието на селските райони през 2014 до 2020 година. Освен това, целта ни е да модернизираме и селското стопанство и развитието на селските райони. Ето защо трябва да има целенасочено стратегическо инвестиране. То би довело до растеж и създаване на работни места в сектора на млякото, например. 315 милиарда изглеждат много пари, но тези суми трябва да се осъществяват както трябва и със съответната цел. По отношение на научната дейност, иновациите, инвестициите в широколентовите услуги, всички те могат да донесат със себе си много ползи за селските райони и за самите фермери, тъй като там има много предизвикателства. Някой вече каза, че ще вземем от единия джоб и ще прехвърлим в другия. Каза го колегата Бранан. Естествено има такава заплаха. Има средства, например, по Хоризонт 2020 и ако тези средства се прехвърлят към селското стопанство, това не означава, че ще има кой знае какви предимства. Ето защо трябва да сме предпазливи. Искам да попитам до каква степен тази стратегия се вписва и в предложението, което комисията представи вчера за Европейската инвестиционна банка. Тук ще има сега допълняемост или ще има припокриване? Предполагам, че господин Дес е, без съмнение ще успее да е, измъкне такава информация и да ни я предостави. Очаквам с нетърпение работата по това становище. Благодаря колегата Буда. Cred că să fim foarte atenți în ceea ce înseamnă acest ambițios și grandios plan. Благодаря на колегата Деса. Планът е много а, амбициозен. То е възможно за Европа. Селското стопанство не може да остане извън плана. Можем да говорим всичко, което искаме, но не можем да живеем без да ядем. Следователно всички, които се опитват да влияят върху този план, защото и имам информация, в този смисъл, да се вземат при селското стопанство, да използват друго, трябва да разберат това. И е необходимо ние да сме в състояние да използваме средства, за да развиваме селскостопанския сектор. Това означава, че не само трябва да подкрепяме новите ферми, младите фермери, но и интегрираното производство, защото днес, дори когато, когато говорим за Франция, Румъния и Германия, не е много трудно да се произвежда, по-трудно е да се продава. Ние не бива да пренебрегваме идеята за интегрираното производство. А, така че производителят да е сигурен, че производството му ще се продаде. Няма значение дали става дума за говеждо месо, свинско месо и така нататък. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, ако ми позволите и аз ще кажа няколко думи. Този европейски фонд със съкръщението EFSI би трябвало да привлече частен капитал – в замяна ще бъдат дадени известни гаранции, стабилност. Целта е да има инвестиции, които да доведат до растеж и до работни места. В хода на разговорите беше казано, че селското стопанство е отрасъл, който е много специфичен. На него се пада голяма част от европейския бюджет – ето защо тук би трябвало да направим предложения за интересни, доходоносни инвестиции, за да може е, съответните проекти да бъдат конкурентоспособни, да бъдат най-привлекателни и да е, надвият другите проекти. Особено когато става дума за доходността. Ето защо, когато говорим за широколентов интернет, например, или за инвестиции в селските райони, добре е да заложим на граничния аспект. Е, и освен това трябва да търсим проекти, които са силно доходоносни. Тъй като има много очаквания по отношение на този е, фонд и ние трябва да откликнем на тези очаквания. И сега господин Дес. Благодаря, господин председател. Няма да отговарям на всеки един от колегите, ще се опитам да обобщя. Първия изказал се говори за подкрепата за малките и средните предприятия. Ние обаче тук не носим пряка отговорност. Нека да ви го напомня. Недалеч от е, мястото, където живея, има едно селско стопанство, в което са заети 4000 души. Няма да ви занимавам с цифри, с конкретна информация, но ние не отговаряме точно за този аспект. Комисията по бюджети и комисията ЕКОН носят отговорност тук. Държавите членки пък носят отговорност за самите проекти. Това го каза колегата от Ирландия. Парите се връщат в вас, е, в държавите членки и съответно държавите членки могат да използват средствата за инвестиции. По отношение на плана Юнкер, нашата комисия по селско стопанство е, не носи е, кой знае каква отговорност. Няма смисъл да се взимат средства от предвидените за научна дейност, да се прехвърлят на други места и след това да се искат средства за научна дейност. Трябва да се регенерира капитала, за да се даде възможност за инвестиции. Един от колегите социал-демократи спомена широко лентовите услуги. Бавария е изключително индустриализирана – вече разбрахме, че ако няма широко лентови интернет услуги, там компаниите просто отказват да работят. Това е едно предварително условие за доброто развитие на селските райони. И ето защо трябва да се отделят много средства за развитието на селските райони. Е, средствата не трябва просто да отиват на други места. Държавите членки обаче трябва да приемат съответната стратегия и да дадат възможност за по-голяма конкурентоспособност. Уважаеми господин председател, в документа на комисията не се споменаваше селското стопанство и това е нещо невероятно. Как да имаме е, селско стопанство и развитие на, на, на селски райони без инвестиции? Ако трябва да се върна към примера за Бавария имаме мощна автомобилна индустрия и не само, но най-много работни места се създават в селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост. Приходите в автомобилната индустрия са много по-високи, но Работни места се създават най-вече в хранително-вкусовата промишленост и ето защо трябва да се гарантира, че тези работни места ще останат в Европа и ще се създават допълнителни такива. Ето защо селското стопанство има своето място в цялата тази стратегия. Би следвало да обърнем повече внимание на онези селски райони, които са в неизгодно положение, които са маргинализирани. Ако направим това, е, ще положим основите на успеха от тук нататък. И преди да приключа, нека да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 25 март в 5 часа след обед. Повтарям 25 март 5 часа след обед. Благодаря. Председателя. Това, което ни казахте, доказва, че е изключително добре да работим по е, тази инициатива. Нещо подобно очаквахме от вас и съответно ви благодарим. Искам да ви напомня това, което вече каза господин Дес. Измененията могат да се внасят до утре 5 часа след обед. Нашите разговори бяха чути от представителя на комисията, включително и от госпожа Мерсен. Благодаря ви за това. Мисля, че сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред – Точка 12. Намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директива 2003-35 ЕО. Докладчик тук е господин Хойтема. Ще обсъдим сега проекта на становище. Комисията има предложение за директива. Водещата комисия е комисията МВ. Знаем колко са важни тези въпроси. Те са свързани с опазването на човешкото здраве, свързани са с околната среда. Знаете какво голямо въздействие има замърсяването. Вероятно знаете, че тази нова директива ще отмени предишната директива. В същото време тук ще се включат задължения за намаляване на емисиите тези ограничения ще влязат в сила, трябва да са влезли в сила още през 2013 година, особено когато става дума за амоняка. Сега докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това досие е изключително важно. През декември 2013 година комисията направи предложение за промяна на директивата за националните тавани на емисиите. През 2014 година нямаше яснота за това какво точно ще прави комисията. Сега обаче има яснота и ние като Европейски парламент имаме важната задача да актуализираме тази важна директива и да определим цели за идните години. Много е важно качеството на въздуха, то засяга всички нас и ето защо трябва да определим цели, които са реалистични, и които ще са приемли за всички заинтересовани страни. В сравнение с директивата от 2001 година, Сектора на сълското стопанство сега се споменава конкретно. Той е един от секторите, от който се очаква да допринесе значително за намаляване на вредните прахови частици, на метана, но и на амоняка. Знаете, че селското стопанство е, вече е дало много за намаляването на емисиите на вредните вещества във въздуха. Преди да предам е, становището си за превод, е, се срещнах с различните докладчици в Сянка. В моя доклад има два основни аспекта. Първо, включването на метана. Емисиите на метана от селското стопанство са свързани най-вече с съхраняването на оборски тор и с самото функциониране на организма на преживните животни. Говори се за това, че селското стопанство трябва да допринесе се и съответно да се приемат необходимите мерки. Между 1990 и 2011 година а, имаме намаление с а, около 24% а, по двете оси, свързаните с съхранението на, на оборски е тор и свързаните с функционирането на организма на преживните животни. Сега метана е включен в така нареченото споделяне на усилията в тази е, директива, тъй като той е парников газ. Ако се включи метана, обаче това ще доведе до големи разходи за фермерите. Освен това, смятам, че би трябвало да се отдаде дължимото на фермерите. Те вече правят необходимото за намаляването на парниковите газове, най-вече по отношение на въглеродния двуокис. Що се отнася до е, цикъла на въглерода, ние даваме своя принос. Е, казах вече, това е парников газ. Въглеродният двуокис е парников газ и, и това трябва да бъде е, отчетено. Е, поради тези причини и поради някои други, аз реших като докладчик да залича метана от директивата за националните тавани на емисиите. Не трябва да се налагат такива големи разходи на земеделските стопани. Трябва да се работи така, че те да могат да работят по един приемлив начин и да не им се налага административно бреме. На второ място по отношение на амоняка. Знаете за нормите за 2020 и 2030 година. По отношение на нормите за 2030 година, мисля, че те са твърде е, високи. За 2020 година съм съгласен. От 90-та година на сам е, емисиите на амоняк в Европейския съюз са намалели с около 30%. Това го казва Евростат. Е, от 2005 година насам имаме нови е, нива и емисиите е, или тяхното намаляване от 90-та година насам вече не се отчита. Много държави членки вече са направили необходимото, инвестирали са много за намаляването на амоняка във въздуха. Ето защо аз заличавам нормите за 2030 година. Обръщам се към комисията и казвам, че трябва да има нови предложения за тавани на емисиите. Те трябва да отчитат е, показателите спрямо от 90-та година и да отчитат онова, което сме постигнали от 90-та година насам. Съответно би трябвало да се гарантира и по-голяма равнопоставеност и да се определят постижими цели за всички държави членки. Има и някои други аспекти в доклада, но те не са чак толкова важни. Сега искам да чуя вашето мнение. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Dziękuję. Pamiętajmy, że komisją właściwą jest komisja ENVI. Благодаря. Да не забравяме, че Комисията по околна среда е водеща и тя ще обобщи нашите предложения. Сега по една минута. Господа Данчила най-напред. Благодаря, господин председала за амбициозните цели за качеството на въздуха, заедно с ангажимента за намаляване на атмосферното замърсяване, което е сериозна тревога за всички нас. Не бива да забравяме, че предложените мерки не бива да бъдат свързани с висока економическа цена и нито пък с допълнителна административна тежест. Ангажиментите прияти в протокол от Гьотеборг са много амбициозни. Ние трябва да положим допълнителни усилия, а, за да спазим 10 ангажимента. Приемането на допълнителни ангажименти към сегашните ще бъде сериозен, сериозно предизвикателство за много държави членки. Трябва да се предприемат сериозни усилия за контролирането на емисии и цената, с които те са свързани, това ще има отражение върху конкурентно способността. Мерките от 2030 година трябва да отразят по-добре нивото резултатите е, на национално ниво не можем да допускаме линейна е, крива до 2013 за периода до 2030 година има много сериозна промяна между държави, между сектори и така нататък. Заедно с това трябва да се премахнат междинните цели или пък целите да бъдат изцяло доброволни. Моля, имайте предвид една минута е времето за изказване, защото трябва да разгледаме още един доклад. Господин Бранен, докладчик в сянка. Благодаря. Като докладчик сянка в околна среда, комисията искам да посоча няколко въпроса. Очевидно, замърсяването на въздуха е много скъпо струва на Европа. 4000 е, са смъртните случаи, които са пряко свързани с това. Също така имам огромна сума е, е, финансови загуби 40 милиарда. Така че, що се отнася до амоняка, 90% от него, от амоняка се генера именно в земеделските стопани. Тук не става въпрос за наказание на фермерите. Нищо подобно. Напротив, трябва да се приложат необходимите мерки за борба с промяната в климата. И тези предложения за намаляване на емисията са просто едно средство за постигане на тази цел. Така че съвместно с практиките в селското стопанство и описаните марки в приложение 3 могат да се постигнат тези цели. Много важно е да се ограничи метана, амоняка а, с ясни, измерими а, мерки, а не просто да се заложат конкретни цели. Надяваме се, че по този начин ще можем да стигнем до значително намаляване на емисиите в селско-стопанския отрасъл. За съжаление обаче, що се отнася до а, Казаното а, и предложението от докладчика не е насочено в тази посока, така че ако няма конструктивни а, мерки към отрасъла, в крайна сметка ще се подкопа доверието на гражданите, що се отнася до усилията за подобряване на качеството на живот и въздуха в селските райони. Благодаря. Господин Демано. Включването на метана в приложното поле предизвиква тревоги. Докладът предлага да се изключи животновъдството от обхвата на директивата. Аз го подкрепям напълно това решение е разумно, тъй като животновъдите просто нямат възможност да намалят емисиите на метан. Техните райони участват в поглъщането на въглеродния двокис. И по-нататък искам да кажа, че Ако не се изключи метана, ще застрашим цял район на животновътство, което е важно за териториалният баланс. Господин Агнио, благодаря. Напълно подкрепям казаното от господин Хотайма метана трябва да се изведе напълно от този директива или регламент, както наречете актор. Преди 500 години имаше е, наистина изключително изобили на преживни е, животни е, на всички континенти и те всички са отделяли метан, разбира се. Така че в крайна сметка метана не е зловреден газ и не е бил през всичките тези векове в крайна сметка органичният материал и разграждането в тропическите гори е основен източник на метана. Искам съвсем сериозно да ви кажа това. И така, предложението наистина, че в крайна сметка трябва медалските стопани да произвеждат по-малко метан, това значи трябва да отглеждат по-малко животни, което пък е неприемливо. Благодаря. Глезос. So, Господин Близос. Ε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι δεν συμφωνώ με την διατύπωση των όρων. Напълно съм съгласен с а, е, това, което беше казано. Трябва да правим разлика между разпределението от една страна и мисля, че трябва да се, да, им, да се презасъдят растенията. При презасаждане ще улесним изчистването на въздуха. Господин Хаусленг. Много интересна посока поехме. Да изсечем тропическите гори, както каза господин Агню. Разбира се, той има очевидно причина да каже това. Но, що се отнася до отрасъла? Да, наистина трябва да се предприемат конкретни стъпки, за да могат да се намалят емисиите. И да, трябва да признаем нещо наистина се извършва в областта на промишлеността. Има планирани мерки, но не можем да разрешим всичко само с технически средства. Нека да се съгласим с това. Нужно е да има устойчиво развитие на отрасъла. Трябва да насочим тогава вниманието си не а, да се манипулират решения, т.е. да не може да се а, генерира метан при а, отглеждане на животните. По-скоро трябва да се обърне внимание на интензивните форми на а, животновидството, на вноса на фураж и на неговото качество. Друга възможност. Що се отнася до директивата за нитратите, директивата за водата, е, мисля, че всички тези мерки, предвидени в тези актове, е, следва да се обединят. Устойчивото замеделие е правилното решение. Благодаря. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, има още записали се орадори. Много ви моля, не говорете повече от една минута. Госпожа Сандра. Е, Благодаря, господин председател. Първо, Искам да обърна внимание най-напред на следното. Модела на замеделието, което вече се лансира в рамките на ОСП, не е усъвместено с поддържане на качеството на въздуха. Нужно е да видим по какъв начин се предлага хранителните продукти на пазара, например основните храна понякога трябва да бъде транспортирана на хиляди километри. Очевидно това оказва сериозно въздействие на качеството на въздуха. И още нещо. Наистина трябва да оценим онова, което правят а, древните а, земеделски стопани, а, особено що се отнася до биоземеделието. Необходимо е да не се концентрират така интензивно а, отглежданите животни. Освен това, трябва да насочим вниманието си и на по-къси вериги доставки. Това са основните коментари, тъй като председателя ме прекъсва. Благодаря, господин Лазо. Благодаря. Мисля, че за бъдещето на традиционното животновътство е много важно метана да се изключи от обхвата. В противен случай ние ще отговаряме на настояванията на лобийските кръгове е, които са свързани с е, бизнеса. Мисля, че ние трябва да имаме и коража е, да кажем, че с тези разпоредби директивата няма да спечели. Мисля, че като ограничаваме индустриалното животновътство, проблемите няма да се решат. Господин Дес има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде кратък. Моята група подкрепя позицията, възприята от господин Хойтема. Благодаря за неговата работа. Мисля, че наистина имаме нужда от подобен подход. Е, необходимо е конкурентно способността на европейското замъделие да се запази разбира се, намалявайки емисиите. Господин Хойслек, няма да повтарям току-що казаното, но факт е, че метана е замърсител. Д- 200 милиона са били главите бизони в Съединените щати в предколониалния период, да си помислим за какво замърсяване е ставало дума тогава. Благодаря. Позволете няколко думи аз да кажа. Действително, е, нужно е, е замеделието да си свърши работата като отрасъл, но пък е необходимо да имаме реалистични цели. Е, необходимо е да разискваме всички тези въпроси с колегите от Комисията околна среда. Що се отнася до метановите емисии? Мисля, че необходимо в крайна сметка да обърнем внимание на това. Замеделието става все повече и е, все повече технологично. Ако в едно стопанство има над 200 хиляди глави добитък, тогава може да се опитаме да листина да улаваме метана, но в противен случай няма да е рентабилно. Благодаря, госпожа Шлайре. Скадов рапортир. Благодаря. Аз говоря като докладчик в сянка в момента, в това си качество, но ще се изкажа кратко. Метанът очевидно е газ, който има широко въздействие. И в контекста на намаляване на парниковите газове е, това е важно. Но комисията и заместник председателя на Европейската комисия господин Тимерманс като че ли пропускат въпроса свързан с свръх уреждането на този въпрос, прекалено многото актове, които се предлагат. Може да се използват различни методи за отглеждане на добитъка, могат да се приложат различни инструменти, но в крайна сметка важно е те да бъдат изпълними. Постоянните древни насъждения са площи, които не бива да забравяме. Е, хуманното отношение към е, животните е нещо много важно, но регламентът е насочен на практика в две посоки. И не бива да пропускаме именно пасищата и древните постоянни площи. Колеги, Хуитема Благодаря, Мога да подкрепя изваждането на метана. Трябва да бъдем реалисти. Господин е, Хауслинг повдига въпроса за разликата между органичното и неорганичното производство. Глупо е да намаляваме ограниченията върху емисиите на метан. Както каза господин Агню, можем да се опитаме да изсечем тропическите гори. Имаме обаче и диви животни в Европа, които също трябва да бъдат е, унищожени. Господин Фланаган, благодаря. Мисля, че има объркване в политиката на Европейския съюз. В Ирландия се опитват да ни пробутат хидравличното разбиване и да ни спрат да осъществяваме селско стопанство в аз предлагам за да се улеснят на нещата, трябва да насърчим анаеробното а, разграждане, като имам предвид, че има толкова а, тор, оборска от говеда, е глупаво, че вървим по пътя на хидравличното разбиване. Госпожа Казакампа. Благодаря, господин председател. Последиците на селското стипанство върху намаляването на биологическото разнообразие са сериозни. Защо? Защото има допълнителни емисии на азот. Но също така и обезлесяването. Когато говорим за животновътството, не можем да не кажем, че това е секторът, на който се пада най-голямото количество емисии на парникови газове. Ето защо в нормите на, в ограниченията за емисиите трябва да фигурира метана и амонякът. Благодаря. Сега ще помолим представителя на комисията, господин Томас Верхейер, да ни представи накратко своето становище. Благодаря, господин председател, благодаря и на господин Халтемал за становището. Някои от важните цифри и факти бяха вече споменати, така че аз няма да бъда изчерпателен. В Европа замърсяването на въздуха е свързана с една от 900 милиона, свързана и с 1 милион смъртни случаи замърсяването с азот и вреди и на отглеждането на култури. Целта на пакета е да се намалят тези въздействия с 50% за следващите 15 години. Директивата обхваща различни вещества, амоняк, азот и метан – и ние си задаваме въпроса за метана и амоняка. За метана. Да не забравяме, че това е важен прекурсор за озона в природата. Той е и парников газ, така че нека да разгледаме двете въздействия едновременно. Целта не е да имаме двойно регулиране. Не искаме да има дублиране в регулирането, просто да има връзка между областите на политиката. Метанът трябва да се запази в обхвата, още повече, че той и още повече той се обсъжда и на международно ниво. Метанът влиза от извън Европейския съюз и засилва концентрациите в Европа за целите за намаляването ние вече казахме, че сме готови да проявим отвореност и да работим с колегите, които работят по климатичните промени. Обсъждаме вариантите, свързани с нулеви разходи. Голяма част от метана е от отпадъците и от газове от сметищата. По въпроса за амоняка, Отдавна амонякът се е известен като прекурсор за фините прахови частици. Според СЗО, замърсяването на въздуха е канцероген и фините прахови частици са най-тревожният фактор. През последните няколко дни в Париж и Северна Франция има силно замърсяване на въздуха, в резултат на което половината според което колите се, по движението на колите се редува четни четни номера. Отбелязваме, че призивите за преизчисляване на целите за, в интересите на условията за равнопоставеността. Това не означава, че целите 20-25 са задължителни. Трябва да отчитаме конкретните обстоятелства. Комисията преизчисли цифрите в допълнението и ги публикувахме в началото на януари. Може би сте забелязали, че целите на амоняка бяха адаптирани от 27 на 25%. Отчитаме различието между държавите членки. Също така отчитаме и прогнозите за растеж в държавите членки. Прогнозите ни са точни, с някои изключения. Унгария очаква 81% увеличение в млечния сектор. Може би това трябва да се преразгледа. Ние дойдохме за да водим диалога и ще продължим. Бяха повдигнати редица въпроси. Опитах се да им отговоря телеграфно но ако има допълнителни въпроси, вратата ни е отворена и аз съм готов да работя с докладчика и всички останали. Благодаря ви много. Благодаря и за изразената готовност за сътрудничество. Докладчикът съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за участието и коментарите. Много се радвам, че повечето от вас подкрепят а, моя подход. Много е важно да се, да, разговаря, да се разговаря с колегите в политическите групи, от тези, които са в комисията по околна среда, те са водеща комисия. Благодаря още един път и кабинетът ми е отворен. Вратата на кабинетът ми е отворена. Благодаря. Благодаря. Искам да напомня на всички, че крайният срок за внасяне на изменения е 30 март в 12 часа на обяд. 30 март, 12 часа на обяд. Благодаря на всички. Сега преминаваме нататък Следва последната точка от дневния ред за тази сутрин. Тя се нарича органично производство или биологично производство и етикетирането на биологични продукти. Вероятно си спомняте, че този елемент беше много важен в работната програма на комисията за 2015 година. Комисията обаче наскоро каза, че може да от оттегли своето предложение за регламент, ако комисията и съвета не стигнат до споразумение в рамките на съответния период до края на юни. На няколко пъти вече сме казвали, че е, процес не отговаря на духа на договорите. Комисар Тимерманс е, отговори, че комисията може да оттегли своето предложение във всеки един момент. Толкова от моя страна като представяне. Сега ще дам думата на господин Хойзлинг. Той ще ни каже малко повече. Темата е много важна, само че времето почти изтече. Господин Хойзлинг, благодаря. Уважаеми колеги, представители на комисията, на съвета, на Економически и социален комитет, уважаеми госпожи и господа. Биологичното земеделие се развива в Европейския съюз по един невиждан начин. И това е не само пазара, на който се наблюдават е, най на който се наблюдава най-голям растеж, Всъщност гражданите проявяват много голям интерес. Естествено, винаги трябва да се зачитат принципите на опазване на климата, на почвите, на хуманното отношение към животните. Биологичното земеделие е all-inclusive, както е модерно да се казва. И не е случайно това, че то е част от така наречената екологизация е, в реформата на ОСП. Има проблеми за всички, които се занимават с биологично производство. Често виждаме, че разходите, допълнителните разходи, които възникват е, във връзка с биологичното земеделие, не винаги се покриват. Има внос от трети страни, и се стига до загуба на интерес към биологично производство, към биологично е, земеделие, Беше направена оценка на въздействието, беше направено допитване до всички заинтересовани страни и след няколко години на такива начинания комисията реши, че трябва да има регламент за биологичното земеделие. В него трябва да се разгледат различните предизвикателства, рискове, както и бързото развитие на пазара. Вече беше заявено, че е добре да има стриктен контрол по отношение на етикетирането, за да може да има високо ниво на потребителско доверие. Разглеждат се принципите на производство, сертифициране и търговия. Съществуващия регламент е от 2007 година. И настоящото предложение е доста по-различно, макар че съществуващия регламент не е прият чак толкова отдавна. Асоциациите, които се занимават с биологично замеделие, питат обаче защо не може просто да се е, промени съществуващия регламент, защо има нужда от чисто нов регламент. По този начин се внася голяма доза сложност в работата на фермерите. В страните, които познавам по-добре, Германия, Австрия, Холандия, има сериозна съпротива срещу този регламент. Идеята е, освен това, да има 30 делегирани акта като част от регламента. Те ще бъдат определени на по-късен етап, след като приключи законодателния процес. Едва ли някои. Е, ще каже, че всичко е розово в е, биологичното земеделие в Европа. Е, има нужда от правила, когато става дума за животновътството, за производството на семена, на фуражи, на различни видове култури трябва да има интегриране на всички тези процеси в рамките на една система, за да се елиминира използването на пестициди, на различни видове изкуствени торове. Трябва да има по-кръгова система на производството. Комисията плаши с крути мерки Аз мисля, че е добре да се премине към един динамичен подход, да се запълнят празнините в пазарите на семена, на фуражи. В крайна сметка, 25 години вече има регулация, има пазари на, на биологично произведени продукти. Проблемите си съществуват обаче. Сега комисията се опитва да реши някои от тях, но аз мисля, че комисията отива твърде далеч. Тя иска да въведе специални е, тавани е, на емисиите, свързани с е, биологичното производство, особено когато става дума за производство на храни за бебета. Мисля, че отиваме твърде далеч тук. Кой ще носи отговорност за всички остатъчни нива, на емисии и не само, след като се стигне до съответния таван, съответния лимит. Сектора на автомобилното производство ли, например. Кой освен това ще носи отговорност за компенсациите? Естествено, искаме да има устойчивост. Органичното земеделие не е изолирано, не е в кула от слонова кост. Има неконвенционални източници на замърсяване. Не ме разбирайте погрешно. Не пледирам за специално отношение към биологичното земеделие, но не може да се реши всичко като проблем с въвеждането на лимити или тавани. Новия регламент е, съдържа превентивни мерки е, по отношение на замърсяването. Аз бих искал обаче тук да се внесе допълнително подобрение. Освен това трябва да се отчитат исканията и претенциите на всички заинтересовани страни в сектора. Органичното земеделие трябва да бъде неразделна част от е, усилията ни към е, подобряване на положението с околната среда. От е, друга гледна точка, ако трябва да разгледам предложението, търговията, пазарите, имаме много доклади на комисията, на сметната палата, е, от страна на европейски ветеринарни органи, органи по храните. Пледира се за по-надежни данни, когато става дума за измамите, съответно следва да има по-добра комуникация, обмен на информация между националните органи. Трябва да се знае какви превентивни мерки могат да се предприемат, ако искате вътрешния пазар да функционира както трябва и да има равнопоставеност, трябва в крайна сметка да има правила, които да се прилагат за всички. Бих искал да предложа създаването на една обсерватория, на един орган за наблюдение в биологичното земеделие. Мисля, че този орган трябва да събира съответните данни и да гарантира, че има обмен на информация между различните страни, това ще ни помогне не само да идентифицираме по-лесно измамите, както стана с внесените фуражи от Украина, но и да следим какво се случва по веригата по един по-добър начин. Комисията изглежда малко по-здържана в това отношение, отколкото ми се нрави. Аз мисля, че една такава агенция или както и да наречем този орган би свършил добра работа. Ако погледнем агенцията в областта на рибарството, например, ще видим, че е, тя регулира дейността на е, много е, по-малко оператори, отколкото е, една такава е, агенция или орган, насочен към стопаните, които се занимават с биологично земеделие. Ще ви спестя част от подробностите в моя доклад. Трябва да кажа няколко думи за графика на работа. Към 20 април доклада ще бъде предоставен за превод. Измененията на докладчиците в Сянка се очаква да бъдат внесени до началото на месец май. Крайният срок за внасянето на измененията ще бъде през юни и вероятно ще гласуваме в комисия през месец юли. Знам, че тук се оказва много голям натиск и може да е трудно да се свърши цялата тази работа в рамките на 6 месеца. Няма обаче никакви правни ограничения от гледна точка на този е, график, е, който аз предвиждам. Естествено, може и комисията да отегли своето предложение, тогава ще видим какво ще стане, но ние искаме да работим със същото темпо, както комисията. Ако комисията желая да работим заедно, тъй като две глави мислят по-добре от една, то добре, съгласни сме. Надяваме се обаче, че няма да ни спъвате допълнително, да ни създавате пречки, защото в началото предложението на комисията беше нещо като недоизпечен кекс. Ето защо ние искаме да подобрим нещата, искаме да седнем на маса и да създадем едно добро предложение за това биологично земеделие. Председателя, уважаеми госпожи и господа, имаме много малко време, така че ви моля да бъдем пределно дисциплинирани. Господин Линц, една минута. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank an благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Хойзлинг, благодаря за вашето изказване. Благодаря за това, че имате цялостен подход към проблема. Вие се опитвате да интегрирате мненията на всички колеги, още преди да сте написал текста на, на вашия доклад. Мисля, че във връзка с този регламент няма кой знае какъв разнобой между политическите групи. Ние искаме да станем свидетели на еволюция, а не на революция. Искаме настоящия регламент да бъде преразгледан, да се намерят слабите страни в него и да бъдат изчистени проблемите, тъй като по този начин ще се гарантира просперитет за операторите, които се занимават с биологично земеделие в Европа. Съществуващото положение не е удовлетворително. Бих искал да благодаря на комисията за това, че е готова да сътрудничи. Аз се надявам обаче, че това сътрудничество ще стане още по-дълбоко, когато става дума за механизмите за контрол. Благодаря. Благодаря, господин Андрио. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Хойзлинг за високото качество на неговото предложение, мисля, че като цяло нямаме разминавания по най-важните въпроси от доклада. Естествено, разполагаме с възможност да внасяме изменения и когато дойде време да ги обсъждаме, ще говорим по-подробно. Сега искам да кажа няколко думи за следното. Тук има различни фактори. Засягат се почвите, растенията, животните. Ето защо трябва да се намери точното равновесие между базовото законодателство и делегираните актове. Освен това, трябва да разгледаме сърцевината на, на проблема. Да направим реформа в сърцевината на, на, на, на цялото е, това на, на земеделие. Мисля, че трябва да разгледаме цялостния сектор. Благодаря, госпожа Сенра. На мен ли давате думата? Да, благодаря, господин председател. Когато говорим за биологично производство, на земеделски продукти, трябва да обърнем специално внимание на преките продажби и на малките и средните стопанства. Трябва да защитим и местните семена, местно произведените семена, както и тези, които се произвеждат от по-дребни стопани. Тревожа се тук, че комисията може би прави опит да внесе ГМО контрола трябва да е изключително стриктен, но не трябва да се стига до прекомерна бюрокрация. В момента много често се случва нещо подобно, особено когато става до, дума за, за, за внос от е, трети страни. И накрая трябва да кажа няколко думи за емисиите на парникови газове когато става дума за внос на продукти, които така или иначе може да си произведем, това оказва въздействие върху околната среда. Господин Дзул. Благодаря. Регламенто. Е, Просто искам да подкрепя казаното. Трябва да има регламент, който да постави потребителите и производителите в центъра. Екологичното земеделие е много важно. То представлява бъдещето на земеделието в Европа и се надявам, че ще успеем да създадем рамка, която да гарантира качеството на продуктите. Ако не успеем, просто ще загубим времето си. Надявам се, че ще използваме времето както, си както трябва и ще имаме крайен продукт, който да заложим на европейското високо качество. Благодаря колегата Сарбо. domnule președinte. Salut propunerea comisiei și mă bucură faptul că în sfârșit vom avea reguli mai clare privind producția. Благодаря, Приветствам предложението на комисията и факта, че в крайна сметка ще имаме много по-ясни норми за биопроизводството, защото търсенето нараства не само в Европа, но и в международен план. Обаче, Доверието на потребителите в биопроизводството трябва да бъде подкрепено и за това е нужно да въведем подходяща форма на контрол, в това число и етикетиране. Има огромни възможности в рамките на Европейския съюз. Това означава да се разкрият възможностите за навлизане и в други пазари. По този начин ще можем да установим колко а, добри са тези продукти за здравето на хората, а това също така ще даде тласък на нашата търговия не само с САЩ, но и с Япония. Благодаря. Господин Лазо, имате думата. Благодаря. Измамите, нелоялната конкуренция пречат на правилното развитие на биопроизводството в рамките на Европейския съюз но ако премахнем конкретните форми на контрол върху биопроизводството, ако въведем общите форми на контрол, тогава просто ще отслабим спецификата на органичното производство, на биопроизводството. И, и наскоро в сектор зеленчуци и плодове и станахме свидетели за по-низко заплащане години наред, а по крайна сметка е необходимо наистина да се изгради една а, достойна представа за биопроизводството в цели отрасъл. Това е изключително важно, имайки предвид и ролята на многонационалните компании. Трябва да направим нужното за тази много важна ниша в пазара. Благодаря. Госпожа Агиляра, една минута, заповядайте. Sí, gracias. Brevemente, eh... Благодаря. Съвсем накратко. Мисля, че е необходимо да се усъвремени законодателството и не трябва да пропускаме предоставената ни възможност за биоотрасъла. Изключително важно е, защото има сериозно търсене тук. Необходимо е да направим нужната ревизия. В каква светлина, според мен? Мисля, че е добре да подкрепим малките ферми, малките замеделски стопанства. Длъжни сме да го направим. Не виждам да се създаде правна несигурност за операторите и за търговците в този смисъл. Нека да не губим тази е, чудесна възможност, както каза господин Хойслинг. Благодаря. Госпожа Хаузекамп, благодаря herkenbaarheid, dus een, een duidelijk etiket van biologische producten, maar ze vragen ook om. Наистина признаването е много важно. Нужно е да има съответното правилно етикетиране, но трябва да се включат още усилия в тази насока. Хуманното отношение към животните е нещо много важно. Това е важно и за биосектора. Е, Изискват се конкретни мерки, защото не се прилагат едни и същи норми в цяла Европа, така както потребителите а, биха очаквали. Така че, а, нека да направим нужното, за да имаме единни норми, които единно се прилагат, а, що се отнася до хуманното отношение на животните в Европейския съюз ненужната кастрация, кастрация например, нека да бъде разгледана, премахната. И както и редица други практики трябва да се преразгледат и коригират, за да може наистина да се въведат най-добрите практики в областта. Благодаря, госпожа Херенс Гарция. Благодаря ви. Няма да навлизам наистина подробно в разискването на тази тема, защото и по-рано сме говорили по нея, но ще Заискам казаното от господин Хойслинг, е, а именно, че комисията е на мястото на водача по тази тема. Не съм съгласна. Според мен Европейския парламент е на това място. Е необходимо наистина да има правна сигурност, е, която да даде шанс за развитие на темата, за да може да се даде тласък на по-голямо биопроизводство в Европа. Испания е водещ производител на биопродукти в Европа и много тревоги се изразяват моята страна относно увеличаването на бюрокрацията във връзка с предложенията, което се прави от комисията. Така че е, мисля, че е, не е нужно да се задържат ненужно проектите. Е важно е да работим активно по тях. Ефективно. Благодаря, господин Uh, uh, Николсън, да, благодаря ви много. Очевидно ще направя нужното, работейки по този доклад. Благодаря на докладчика много е важно докладчите в сянка да получават информация докъде е стигнал докладчика, какви са основните теми. Според мен наистина, имайки предвид изискването стопанство, дружествата да а, получат разрешение за съответствие, ако наистина отговарят на условията за производство на биопроизводство. Това е изключително важно. В крайна сметка по този начин ще се гарантира и етичното и лоялно положение на тези стопанства, а те също така ще имат възможност и да направят своя избор. За контрола много е важно да се наложат необходимите необходимите е, мерки. И а, е, що се отнася до отпадъците, остатъчните вещества, в тях не трябва да има никакви нерегламентирани компоненти. Благодаря. Господин Бранен, да, наистина много е важна тази област, защото не бива да подвеждаме отрасъла, трябва е, да имаме предвид неговото разрастване, то не бива да се свива в бъдеще неговото развитие. Така че е много важно да си свършим правилното, правилно от самото начало. Що се отнася до неволното и случайно замърсяване на биопроизводство, биопродукти? Тогава, когато се приема, че вината е на земеделския стопанин, когато има подобно замърсяване, това може да доведе до невъзможността този земеделски стопанин да продължи да отглежда подобно производство, ще загуби своя статут на биопроизводител, имайки предвид, че това може да бъде умишлено, може да бъде и по небрежност, съответно санкциите и мерките трябва да бъдат съизмерени. Искам да обърна внимание на два конкретни аспекта от сегашното законодателство, които трябва да бъдат подобрени, за да се запази граденото в продължение на години доверие към етикета биопродукт, първият аспект е груповото сертифициране, трябва да търсим подходи, намаляващи административната тежест за производителите, но смятам, че регламентът ясно трябва да определи, че независимо от размера и вида на стопанството, операторите трябва да бъдат в система на ежегодна проверка. Това е защитен механизъм както за останалите участници към този групов сертификат, така и за марката Био. И вторият ми аспект, второто ми предложение засяга етикетирането. В Европа имаме много качествени местни сортове, които са създадени и разработени тук. Смятам, че трябва да се въведе текст или емблема върху етикета на биопродукта, който да показва какъв е происходът на използвания посадъчен материал или сорт. Това ще бъде гарант за качество и ще спомогне за по-лесна идентификация на потребителите с дадените продукти. Тази стъпка ще бъде и стимул за нашите научни институти да продължават научната дейност в разработката на качествените европейски сортове. Благодаря. Pa, pan poseł Agniu. Може ли докладчикът да се върне към два въпроса, които притесняват биологичното производство? Първо, неразделените стопанства. Ако има една ферма, която е или цяло биологична, или изцяло не биологична или пък са смесени. Комисията иска да ги раздели. Също така се настоява върху органичните посадъчни материали. Ако фермерът не може да ги намери, има два избора. Или губи статута си на биопроизводител, или пък не остава просто, или пък мами потребителите. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко поставям акцента върху линейния характер на европейските мерки за всичките биомерки във Франция и в Европа. Има законодателство. Има в някои страни законодателството е по-строго, отколкото в други. Трябва да има хомогенност. Защо да няма европейски регистр на тези продукти и защо в крайна сметка да няма агенция за е, биопродукти в Европа? Представителя на комисията има думата да не повече от 4 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички всички, които участваха. Смятаме, че вървим напред. Проведахме технически заседания с господин Хойсинг и други. И, е, и много се радвам, е, че господин Хойсинг проявява конструктивизъм. И ние сме за целите на устойчивото развитие на биосектора. Искаме ясни правила и по-надежни системи за контрол. Искаме да има доверие на потребителите в марката. Е, биосекторът расте с между 6 и 9%, но това е заради вноса. Искаме повече работни места в сектора, не само в краткосрочен, но и в средносрочен и дългосрочен план. Предложението беше представено от предишната комисия, когато комисарят встъпи в длъжност, той е пое ангажимент да погледне нещата от нов ъгъл. Той се срещна с министри, фермери. Имаше много искания да се запази с старото положение. Сектора има нужда от хармонизирани и прозрачни правила всички биопроизводители трябва да прилагат едни и същи правила така че европейското лого да гарантира едно и също високо качество за всички. Заедно с това, господин председател, комисията не е съгласна всички от тези, които казват, че трябва да запазваме статуквото и да не променяме нищо. Ще бъде откровен. Не всичко е съвършено в органичния сектор днес. Това, той се регулира от правила от преди Лисабонския договор правилата трябва да се е, засилят, за да се насърчава е, заетостта и е, растежа. Ще трябва, мисля, че трябва да поставим акцент върху три въпроса. Контрол. Необходимостта от прилагане на, приема, на приятата система. Препоръките на Европейската сметна палата не могат да се пренебрегнат. Последният случай на внос на слънчоглед и на кюспе в Европейския съюз говори за това, че трябва да се защитава пазара. Заместването с един набор от правила, като се осигурява нужната гъвкавост, ще доведе до по-здрава система. Предложението на комисията има за цел да въведе анализ на риска в биосектора. Това означава, че комисията може не налага ненужна тежест върху операторите. Второ, вноса. Днес ние искаме упростяване. 63 органа на контрол е, осъществяват контрол въз основа на 63 режима, които се смятат, че са еквиваленти на европейските. Искаме равнопоставеност. Е, европейското лого трябва да се дава на вносни продукти ако идват извън от трети страни. Защо трябва да приемаме по-низки стандарти от трети страни и да не забравяме, че всички те са развиващи страни производители. Биопроизводителите трябва да спазват едни и същи правила, когато искат нашето лого. Ние искаме да засилим партньорство с страни като Швейцария, САЩ или Тунис. Във всички случаи вноса трябва да спазва същите правила, като тези на Европейския съюз и накрая. По въпроса за пестицидите, сегашното състояние не е приемливо – да слага, използва се лого био е, за замърсени продукти, е, за които се иска висока цена. Това не може да продължава. Благодаря. Председателят, благодаря. Искаме да помолим е, докладчикът да ни представи графика по имейл. Две минути, след това ще благодаря на преводачите. Колеги, благодаря ви за тази дискусия. Очевидно, между нас има много близки позиции. Искам да кажа на испанските колега, ще искаме това предложение да бъде непробиваемо от юридическа гледна точка. За да не може комисията да преразглежда текста и да въвежда нови правила. Секторът е, има право да знае каква ще бъде ситуацията през следващите 10 години. Това е което искаме да създадем в базисния текст. Това ще отнеме време, но това е което възнамеряваме да направим каквото и да стане. Не бива да прибързваме, работата ни трябва да е от високо качество. През ще имаме време по, през лятната почивка. Ще очакваме приноса на докладчиците в сянка, за да можем да излезем с обща позиция в пленарната зала. Обеден съм, че ще стане. Искам да поканя комисията да работи с нас по конструктивен начин и да ни представи проекта законодателство, което дава възможност на законодателството да се развива, а не да стои блокирано в своята ниша. Благодаря ви, благодаря на преводачите. Искам да помоля докладчика да ни изпрати имейл с графика и сроковете. Благодаря ви много, благодаря на преводачите за това, че останаха 10 минути. Не забравяйте да си донесете карта за гласуване в 3 часа. Благодаря ви, приятен обяд!